Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем заседанието си. Първо трябва да приемем дневния ред. Веднага преминаваме към трета точка. Публично изслушване с участието на Елке Кюних, председател на Единия съвет по преструктуриране. Нека и кажем добре дошла. Тя има и рожден ден днес. Нека и пожелаем и честит рожден ден. Сигурно има и по-хубави начини човек да си празнува рождения ден, отколкото да идва в парламента, но все пак е, желаем ви наистина всичко най-хубаво. Колегите знаят, че това е второто публично изслушване на председателя на е СП. Това е първото изслушване обаче от 1 януари 2016 година. След предишното изслушване си спомняте, че публикувахме официалното споразумение между парламента и е СП. Колегите знаят, че Имаше доста работа по преструктурирането през последния месец. По-скоро работата беше за органа по конкурентоспособност. Членовете на парламента също обсъдиха тези случаи. Говорихме за различните страни и това не беше свързано непременно с отговорностите на единия съвет, но ще чуем и становището на председателя на ЕСП. Сега вече разполагаме с всички необходими разпоредби. Знам, че се водят и разисквания по тях – Ще видим какво мисли Елке Кьоних за текущата ситуация. Трябва да кажа, че понякога при нашите дебати се говори за конкуренция, за протекционизъм, объркват се понятията. Аз самият съм от страна в която също се прави това объркване. Забравя се понякога, че законодателството всъщност ни предлага поредица от инструменти и варианти. Ето тук имаме пример за инструмент в името на справедливостта, пропорционалността като плана за преструктуриране е много важен. Важни са също и минималните изисквания за собствени фондове и допустими активи или МРЕО. Имаме и предложението на комисията за управлението на новите схеми – то трябва да се поеме от единия съвет по преструктуриране. Много са темите. Сега ще дам думата на госпожа Кьоних, като искам да подчертая, че ние работим много добре с този съвет. Благодаря, заповядайте. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на парламента. Има наистина различни начини да си празнуваш рождения ден, но Присъствието в парламента съвсем не е най лоше от тях. Благодаря ви. Благодаря и за организирането на това изслушване. Отчетността е нещо важно. Радвам се, че днес съм при вас. Имаме и други планирани срещи през годината. Уводните думи на председателя всъщност малко ме притесниха. Не знам дали ще имаме време за всичко това но аз ще говоря за няколко основни теми. Докъде е стигнало учредяването на СП, приоритетите за 2016 година. Вие сте запознати с нашата работна програма за 2016 година – ако не сте, не се притеснявайте, аз ще представя накратко. И не на последно място ще говоря за статута на Единия фонд за преструктуриране. Имам и колега, който ще може да отговори на конкретните въпроси. Докъде е стигнал СП? Ние разполагаме с около 110 служители по настоящем от почти всички държави членки. Те са с много различен происход. Имаме наистина добри постижения, защото това са хора и от финансовата индустрия, и от правителствата. Много широк спектър на опита. Необходимите административни разпоредби също вече са на лице и работата може да започне съвсем гладко, но разбира се, има още какво да се направи. Надяваме се началото на април или края на март да се преместим в новата си сграда. Това са организационните въпроси, но иначе ние вече работим по планирането на преструктурирането още от миналата година когато изготвихме плановете за преструктуриране. Направихме го още второто три месече на мината година. Дори нямахме необходимия брой служители. Второто три месече на 2015 година създадохме четири комисии с членове на националните органи за преструктуриране от държавите членки – за да може да се възползваме от техния опит и да разчитаме на доброто сътрудничество и отношения с тези органи. Заедно с тях разработихме стандартите, политиките, насоките за изпълнение на действащата законова рамка. Всичко това е залегнало и в ръководството за планиране на преструктуриране, както и ръководството за управление на кризи. Тези ръководства би трябвало да гарантират пропорционално и последователно планиране на преструктурирането. Би трябвало да се справим с всякакви случаи, в които това преструктуриране е необходимо в еврозоната в бъдеще – по-късно през годината ще излезем и с кратки насоки. Искаме да сме сигурни, че по-широката общественост също разбира начина по който ние планираме преструктурирането. Защото тази нервност на пазарите до някъде се дължеше на неразбирането на това какво ще правим от 1 януари нататък. Започнахме да работим и с банковата индустрия. Проведохме два диалога с нея. Един на 29 октомври, друг в началото на януари. Говорихме най-вече за минималните изисквания за собствени средства и допустими пасиви – мисля, че индустрията наистина иска да знае какво мислим. Ще премина към споразуменията и вие го споменахте. Имаме споразумение с Европейския парламент, подписано през декември и съгласувано далеч преди това. През декември подписахме и меморандум за разбирателство с ЕЦБ. Т.е. за сътрудничество и обмен на информация. Споделянето на информация с ЕЦП е съгласно регламента за Единия фонд за преструктуриране, Единия съвет по преструктуриране. Извинете, много е важно това споразумение и ние непрекъснато работим в контакт с ЕЦБ, за да изпълним споразумението. Това сигурно ви се струва лесно, но всъщност изисква доста големи усилия и от двете страни. Ще опиша приоритетите за 2016 година. На пленарното си заседание ние приехме работната програма, направихме го още през месец ноември – ЕСП гледа в бъдещето като организация. Най-важното за нас е планирането на преструктурирането. Ние не чакаме някой да почука на вратата и след това да организираме погребението, тъй да се каже. Не, ние искаме да създадем финансова стабилност, да премахнем пречките пред преструктурирането. Това са пречки и за банките, и за нас, регулаторите. Основната цел за 2016 година, няма да ви очуди, е напълно разработен капацитет за планиране на преструктурирането. Също така искаме да създадем вътрешни екипи за преструктуриране. Тук работим заедно с държавите членки. Има и по-широк териториален обхват. Започнахме с преходните планове за преструктуриране за някои банки. Това са планове от 2015 година. След това преминахме към планове, които напълно отговарят на директивата за банково възстановяване и преструктуриране. Вътрешните екипи за всички банки трябва да бъдат създадени до 2016 година. Това е много важно, за да можем да напреднем. ще напишем и актуализираме първите планове за преструктуриране и също така ще набележим мерките за премахване на пречките. Това, което е особено важно е да се определят минималните изисквания за собствени фондове и допустими пасиви на банките. Съкрещението за това е МРЕЛ – МРЕЛ е в основата на нашата работа, ако искаме банките наистина да бъдат по-сигурни. Това е най-важният ни инструмент. МРЕЛ, въведено директивата, ще се прилага спрямо всички банки в Европейския съюз, пропорционално и подходящо. Нашата задача ще бъде също така да имаме предвид изискванията за общата способност за покриване на загубите на банките. Нещо сходно с минималните изисквания. До някъде ние бихме искали тази способност за покриване на загубите да отговаря на договореното от Г20 за глобално системните банки и за минималните изисквания. В крайна сметка се определи, че минималните изисквания за собствени фондове трябва да са не по-малко от 8% от допустимия пасив. Но Разбира се, всичко ще се решава според случая и може да имаме различни стойности за най-големите банки в Банковия съюз, доста по-високи. Ако те се натъкнат на проблеми, сигурно ще се премине към преструктуриране, а не обичайните процедури при неплатежоспособност. Надяваме се обаче никога да не се прибягва до фонда за това, определяме минималната цел за мрел от 8%. Всъщност определенето на мрел или тези минимални изисквания не поставя единствено количествени цели пред банките. Това е лесно изпълнимата част – по-скоро ще трябва да обсъдим критериите за качество, които може да се окажат далеч по-трудни за прилагане и тук може би банките ще имат нужда от повече време, за да се подготвят. Сигурно ще се върнем на този въпрос по-късно. ЕСП ще обяснява как да се подхожда към различните случаи на банково преструктуриране. Раз... Имаме много инструменти на разположение. Ще следим и политическите насоки. Може би няма да говоря повече по планирането, нека да кажа няколко думи за единия фонд за преструктуриране. Ние приветстваме одобряването на механизма за мостово финансиране, одобрено от ЕКОФИ на 8 декември 2015 година. Това гарантира, че ще има инструмент до разгръщане на пълния ни капацитет. Имаме и първото споразумение за заем, което беше подписано. Ще последват и набелязаните стъпки през следващите седмици. Националните органи за преструктуриране от друга страна трябва да внесат събраното през 2015 година в съвета за преструктуриране до края на текущата седмица. Следователно, в понеделник ние ще знаем какво точно сме получили от държавите членки за 2015 година. Що се отнася до 2016 година, то до месец май ние ще уведомим институциите за вноските, които се очакват от тях. Те би трябвало да се прехвърлят към СП и фонда до 30 юни. Следователно, до средата на годината би трябвало да имаме две нива на вноски. За съжаление, в транспонирането на директивата за банково възстановяване и преструктуриране има известно закъснение в някои държави членки. Те трябва да побързат. Тази директива е незаменим инструмент. Същевременно, времено тази идея, че Европа е непредвидима, твърде сложна, е лесна за пропагандата, но всъщност банковото преструктуриране показва, че това не е така. Единият съвет по преструктуриране ще работи прозрачно, последователно и пропорционално. Ние се надяваме, че нашето планиране ще доведе до по-добро планиране и в банките, по-малък брой случаи на преструктуриране, тъй като ще разчитаме на решения от частния сектор в по-голяма степен. Това е моята мечта и този подарък мога да си пожелая днес. Благодаря ви за търпенията, с удоволствие ще отговоря на въпросите. Uh, благодаря сега. Първи има думата госпожа Даланге. Позволете да ви поздравя от името на моята група с, зарождение ви ден и за подготвителната работа, която успешно сте свършили, така че СП да тръгне и да работи, да действа от началото на тази година. По въпроса за минималните изисквания, вие най-общо поставихте въпроса, а това ще е ключов въпрос в едните години. Кога всъщност ще определите конкретно минималните изисквания за собствени средства и пасивите на всяка банка? Е, как е, и как на практика те ще бъдат определени? След това е, говорихте Взехте един по-труден момент, именно количествените бе признаци и въпроса с субординацията. Аз твърда, че те са абсолютно необходими, за да се подобри вътрешното спасяване на, на ванки. Кога ще имаме повече яснота по това как сега аз не очаквам а, е, технически подробности от вас, но просто процедурата, как изглежда от тук нататък а, е, с тези важни аспекти на проблема. А, е, споменахте накрая, че в момента имате 130 а, души персонал ще мога, може ли тази бройка хора да се справи с, такава, с такъв голям брой банки и Имате ли, освен това, повече, ще, ще ви е нужно ли увеличаване на персонала в последствие? Защото вие казахте, че някои от правните текстове, по които работихме, все още не са транспонирани в държавите членки. От гледна точка на вашето е, планиране по отношение на личен състав, е, е, пък и въобще какви са ви плановете и графиците? Повече време ли ще ви е нужно? По-малко време ли? Благодаря. Ще започна с въпроса за минималните изисквания. МРЛ. Ще използваме съкрещението. Uh, тук е, трябва да имаме първо е, в конкретен случай за по-големи банки трябва да имаме вътрешен, е, вътрешен екип за преструктуриране, а в по-големите в случаи с по-големите банки и колегиум за това. И МРЛ е част от тази работа. Надяваме се, че до края на годината ще можем да ще сме заложили МРЛ целите за основните групи, които попадат в нашето поле на дейност след това ще конкретизираме е, ще конкретизираме за всяка отделна банка тези стойности. Ще побързаме с това, така че банките да имат ориентация, общо взето идея на каква е какво се очаква, в коя посока вървим, за да знаят докъде могат да стигнат е, с е, собствените фондове. Всъщност това също зависи от структурата на банката, от сложността и някои други спорни въпроси, свързани с преструктурирането. Но въпросът ви за е, графика и плановете до края на годината трябва да сме заложили целите по МРЛ за всички основни групи банки, което не значи, че разбира се, че те ще моментално ще приложат крайната цел. И тук вече опират нещата до качеството. Колкото по-сложна е банковата е, структура и група, толкова е, по-важно е да се обсъди, да се разгледа въпроса с е, иерархията, Знаете, аз споменах, че идеалният е, вариант е да, да имаме хармонизация и да имаме една стабилна, ясна иерархия в Европа. Е, далеч сме от това още, но е, в това е посоката. Сега Журналистите ми задават е, сходен въпрос, е, като е, този, който вие зададахте, дали можем да се справим конкретно с случай на преструктуриране. Разбира се, че можем, нали? Това е целта, но се надяваме да не се случи твърде рано. Но имайте предвид, че тук нещата не опират само до нас. Трябва и националните власти да съдействат, да съставят съответния екип – защото е, по този начин само можем да е, решим проблема. Попитахте за персонала с, е, с личния състав в момента. С сегашния персонал не бихме могли, трябва да имаме един специализиран екип за целта, но нека да изчакаме да видим как ще тръгнат нещата и след това ще преценим колко персонал ще е нужен. Сроковете. Най-важното е първо да се транспонира директивата във всички държави членки и националните системи да заработят. След това, разбира се, да имаме европейска система и третия стълб, е именно следващата стъпка. Елиза Ферейра следващата. Благодаря за това, че сте тук е, и честит рожден ден. Поздравления за това, което сте успели да постигнете до момента. Въпросът ми е свързан с опита, който вече имате от е, прилагане на някои елементи от новата структура, новата архитектура, така да се каже. Ако помислим за цялата структура, която създаваме в Банковия съюз, е, след като нещата, е, местата си заработи, сработи цялата система, много важно е, е обаче, за да се случи това, да, да, прехода да е както трябва, защото в противен случай объркаме ли нещата в прехода, всичко ще пропадне. Казахте е, вие, че целта ще е да избягвате резолю... Е, е, преструктуриране, но ще се подготвяте за преструктуриране. Но ако помислим за преструктуриране на малки банки в очакване на пълните прилагане на директивата, покажат системни грешки в по-крехките така, страни в Европа, Въпросът е, е как е, според вас, е, как виждате вие изпълнението, прилагането на директивата и каква е връзката между пълното прилагане на директивата от една страна и от друга страна липсата на стабилизационни елементи в самата структура. Е, хубаво е, че имате кредитни линии от различни държави членки, е, но не за това се бяхме споразумели. Това сега не прекъсва връзката между държавите членки и банките. От друга страна, ЕДИС, да изчакаме, да видим как ще заработи, така че цялата система на преструктуриране ще свежда до вземане на решения и е, за дълъг е, срок от време е, пълната сметка ще трябва да се покрива, да се плаща от националните органи, т.е. от дънакоплатеца. По този въпрос искам малко повече обяснение, ако може да кажете нещо по-конкретно по този въпрос. Ще се опитам да отговоря. Директивата влезе в сила от 1 януари все още има дълъг списък от задачи, е, иерархията, трябва да се, да се съобразяваме с различните закони за несъстоятелност държавите членки. От друга страна, основната работа в момента е да пазара да разбере, че Поделянето на бремето, вътрешното е, спасяване на Евангелие, както, така се, както се казва, е, трябва да се вземе на сериозно и да се прилага. И на първо място в това отношение трябва да направим нещо, което председателя каза. Тук нещата не опират само до органите по преструктуриране и надзорните органи, но и пазарните. Имаме е, МИФИТ, директивата МИФИТ и трябва да е, преценим кой притежава дадени инструменти ако така изберем институционалната рамка и навлезем в нея, е, ние вече имаме отделни кредитни линии от държавите членки за междинния преходния период, но това не означава, че дънакоплатеца ще поеме сметката. Дънакоплатецът просто ще е, авансира не, е, нещо, някакви суми, които след това ще бъдат е, е, наложени, ще бъдат изплатени от е, индустрията, от бранша. Въпросът е дали сме създали този, тези шумове в системата поради прекалено дълго изчакване. Сега мисля, че Нашата работа е да накараме хората да разберат как функционира системата и след това да се адаптират. Част от това адаптиране е следното. Когато изискваш някаква капиталова структура, не можеш да очакваш банките да, го, да я е, е, имат на следващия ден. Тоест, трябва да им е, дадем малко време да задвижат машината, но разбира се, да, да я задвижат във вярната посока. Благодаря, имам един кратък коментар. Да, е, права сте, но става дума за пазарен орган и контрол върху е, ценните книжа, но въпросът е какво става. Тук се получава едно разминаване във времето и ретроактивния фактор, защото много трудно е да се промени нещо, което вече е тръгнало в дадена посока. Това затруднява именно този преходен период, е, който вие споменахте във връзка с адекватността, капиталата адекватност също така. Е, благодаря на следващия оратор. Е, честит рожден ден. Благодаря ви, че сте тук и аз ви поздравявам за това, което сте постигнали до тук. Наистина трудно е да се тръгне от нула но е, от, е, това, от доклада ви днес е, очевидно вие успявате. Сега СЕП и планирането за преструктуриране е нещо, което е основната сърцевината на вашата работа. Разбира се, вие търсите и взаимовръзката с съвета за финансова стабилност. Бих искала да видя какво мислите по въпроса, последния въпрос. Тези органи, които отговарят за преструктурираните членове и други институции, като ССП и ССП и други, бихте ли ни дали представа за общата си работа, общо и в международен план, отношенията с а, а, а, вашата работа е поставена в международния контекст. Какво правите в този смисъл и какви са ви плановете като срокове, в смисъл на срокове? Благодаря за въпроса. Това ми дава възможност да кажа, че е СП от самото начало работи с други международни органи в е, Европа и извън Европа, тъй като очевидно повечето големи банки не е, оперират само в е, еврозоната, така че имаме много добри отношения с основните, важните органи по преструктуриране, някъде това са централните банки и извън еврозоната. Е, е Съвета за финансова стабилност, е, е, който споменахте, е, работи паралелно на нас. Повечето от инициативните групи за преструктуриране всъщност прилагат идеите, които се съдържат в ключовите принципи и в CCCP на високо равнище. Въпросът как да решаваме трансгранични въпроси там. Ние скоро започнахме да работим по е, възстановяването и е, преструктурирането на CCP е, като следваща стъпка, защото, както споменахте, CCP са, са неизбежни и все повече бизнеса насочва на там, тъй като те добиват по-голяма системна важност, значение. Е, така че може да се каже, че добре, добър беше този ход да се постави бизнеса на тази платформа, но сега трябва да видим как ще работим по този начин, ако нещо се обърка, тъй като очевидно най-големите банки са клиринговите е, членове на е, ССП и така че някои от големите банки, ако затъне, следващата поверигата ще бъде повлечена. Не казвам че това е прекалено тревожно в момента, защото системата е много стабилна, но все пак трябва да сме, е, да знаем кога и къде нещо е, е, се обърква. Трябва да я уверя, че ние работим паралелно с организацията с тази структура на комисията, но а, ние като а, СП имаме интерес да работим с а, тях, тъй като нашите ние работим с клирегови членове и е, трябва да сме наясно дали е, трябва да действаме като по преструктуриране или да търсим други начини. Два кратки въпроса. Бихте ли казали, кои страни все още не са транспонирали а, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките? Вторият въпрос, как ще направите така, че всички страни да прилагат механизма за преструктуриране по един и същи начин? не бях подготвена за сочене с пръст на унези, които не са транспонирали директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Страните са четири. Необходимо е да има съразмерност и последователност. Това е причината, поради която са създадени комитети, в които влизат националните органи и ние. И наръчникът за планиране на преструктурирането ще се прилага от ръководителите на малките институции, ние ще се прилага и спрямо големите и ние ще наблюдаваме. Целта е да има последователност в разнообразни ситуации. Надявам се, че отговорих на вашия въпрос. Имате време и за допълнителен въпрос. Имам два въпроса. Първият е от по-общ характер и е свързан с надзора. В Португалия ние имахме два много красноречиви случая. Първо, първо, първият е свързан с прегледа на качеството на активите между ноември 2013 и ноември 2014. Нищо не беше установено, но през август 2014 година банката фалира. през септември, няколко дни преди банката да рухне, коефициентите, показани от банката, бяха над минималните изисквания. И моят въпрос е какво се промени в надзора. Ние казахме на гражданите, че банките не са контролирани. Добре, сега им казваме, че, че са контролирани. Банката беше подложена на преструктурирана и разходите бяха поети от акционерите на стоеност 18,5%, но и държавата трябваше да се намеси, тъй като банката нямаше средства, трябваше да вземе кредит от банката, който възлизаше на 2 милиарда. 17% от активите на банката, т.е. много повече от задължителния минимум. Фонда за преструктуриране е много по- малък от изискванията. Да не навлизаме във въпроса за моралната опасност, но кое прави този фонд за преструктуриране надежден в очите на гражданите? Нека най-напред да кажа, че въпросът, който повдигате за надзор и за това дали нещата са били установени на време, е, това е въпрос, който трябва да адресирате към съвета за, към механизма за надзор. Що се отнася до БАН-ИФ и преструктурирането на БАН-ИФ, според мен, доколкото знам, към банката са били прилагани мерки за преструктуриране – от доста време и решението взето през декември е било взето от португалските е, власти, от португалския орган за преструктуриране и всъщност португалският орган прехвърли активите и пасивите към Сантандер и най-важното е, че никой вложител не загуби средствата си. Не знам дали това би съответствало на директивата за възстановяването и резолюция и преструктурирането на банките към момента. Да, както казахте, подобна операция е свързана с високи разходи и колко е голям фонда за преструктуриране. Аз мисля, че тук трябва да се добави още един елемент. Ако се планира добре преструктурирането, ако държим сметка за това, че трябва да се спазва определен минимум допустими пасиви, би трябвало да можем предприемем мерки за преструктуриране и надзорният орган би трябвало да установи недостатъците и вероятността от фалит на време. Но нека да използвам тази възможност да кажа нещо е, като погледнем директивата за възстановяване, преструктуриране на банките, първият въпрос, който задаваме, когато една банка изпадне в затруднение, дали банката може да бъде. Е, дали проблемите на банката могат да бъдат е, решени със собствени средства. След това, се, ако не се преминава към несъстоятелност, само фондът е последен вариант – така че не винаги се отива веднага, не винаги, не винаги се търси помощ веднага от единния фонд за преструктуриране. Е, от мен също благопожелание за рождения ден. Е, наистина много е, е кратко времето, от което е, поехте този пост. Пожеланите ми изражения да бяха на немски, сега ще мина на английски. Имам няколко въпроса. Нормативната база за съвета преструктуриране предвижда необходимостта да се опрости структурата, особено големите финансови институции, за да се подобри структурирането В работния план за 2016 година думите упростяване и премахване на сложността не съществуват. Много се говори за възможността за преструктуриране, което е централна задача. Бихте ли ни казали какви мерки сте предприели? и какъв успех сте постигнали в усилията за намаляване на сложността в големите банки, тъй като много участници на пазара се съмняват дали ако се наложи една голяма банка да се преструктурира, ще успеете. Второ, бих искал да знам дали бихте могли да ни информирате в писмен вид и детайлно за правните ограничения пред преструктурирането и намаляване на способността за преструктуриране в европейско национално право. Натъквали ли сте се на правни ограничения, които създават проблеми за вашата институция и важния мандат, който имате? И на последно място, дали СРФ съответства на нормативната база за него. Или пък това е недостатък на съвета и страните участващи. А, доста дълъг списък въпроси. Можете и в писмен вид да отговорите. Сега първия въпрос трябва да проверя защо не сме използвали думата намаляване на сложността и упростяване, тъй като това е в сърцевината на нашата дейност. Оценката на способността за преструктуриране предполага дали има а, заделени фондове, които дават възможност институцията да оцелее. Това е дейност, която се, върши, се извършва от вътрешните екипи за преструктуриране. И също както при капиталовата структура ще мине време. До някъде съм настроена оптимистично, че банките са разбрали, е, но преструктурирането отнема време. Фактът, че думата не е включено, не означава, че не работим по този въпрос. Същото върви за информационно-технологичните системи. Те са необходими, за да можем да извличаме информация по правните, по законовите ограничения. Ние все още полагаме усилия да видим да направим анализ на законите за незастоятелност за всяка страна и каква е връзката им с вътрешната рекапитализация. Това е дейност, която в момента се върши. Още едно пожелание за рождения ден. Хармонизацията на законите за несъстоятелност не е лесна задача, но Като имаме предвид множеството въпроси като кредитната иерархия и трудностите пред банките, може да се окаже, че това не е толкова трудно. Бихте ли ни представили информация в писмен вид? Да. А, ако стига да не бързате. Надявам се правния екип да не ми каже, че съм обещава нещо, което не е трябвало да обещава. От самото начало водим а, дискусия за кредитни линии и следващото е за резервен фонд. А, направих, осъществихме първата операция – очевидно по-сложно от една голяма кредитна линия, но в един момент това беше пътят, подхода, който беше възприят. Е, радвам се, че започваме да подписваме споразумения, които е, следват един и същи формат. Така че нямаме 19 различни споразумения. Марко Дзанни. Благодаря. Искам да се спра на три въпроса. Първо, равносметката, която бюджета, който сте предвидили, предвидили за експерти, консултанти. Имате ли, мисля, че сте предвидили бюджет от 40 милиона, имайки предвид е, е, разходите за експерти за една операция са 4-5 милион. И предвиждате 8-10 случая на преструктуриране, независимо, че независимо от евентуалната гъвкавост, на какви елемент, на каква основа сте разработили разчетите и достатъчни ли ще бъдат средствата за съответния период. Следващият въпрос е свързан с плановете за преструктуриране. Казахте, че през 2016 година ще представите планове за всички банки в съответствие с вашите компетенции. Казахте, че сте готови да предприемете действия по 40 разработ бъдещите ни планове, на, как, на какви насоки следвате? Какви критерии сте заложили в тези планове? И последният ми въпрос е свързан с поразумението вчера за банката за възстановяване в Италия, с банката за оздравяване. сигурно сте чули за Италия. Аз съвсем не защитавам вътрешната рекапитализация, но има малко неяснота по посоката, която иска да следва Европейския съюз, така че аз бих искал да чуя какво мислите за постигнатото споразумение. Няма да коментирам да колко ще струва всеки отделен случай на преструктуриране, дали ще бъде около 4-5 милиона, трябваше да представим цифри и се усмихнах, когато а, компютърната служба каза, че предвиждаме сума, която не уточнява броя на случаите на преструктуриране. Ние се опитахме да бъдем реалисти и да кажем, нека да приемем от тази бройка. Много ще се радвам, ако не се наложи да преструктурираме и ако бюджетът е необходим за големи случаи, ще има нужда от нова обществена поръчка. Така че не го използвайте като основано на нашата преценка и прогнози за броя на случаите. Плановете за преструктуриране. преструктуриране започнахме с преходни планове и сега ги разработваме, за да станат цялостни планове. Започнахме с глобално системните банки, те са около 8. Опитахме се обаче да бъдем реалисти и да кажем, нека да обхванем всички страни, защото ако няма преструктуриране за банка, която има нужда от това, е полезно да има план за подобна банка в подобна страна за предпочитане в същата, така че приоритетът не беше възоснова на спешността, а възоснова на това да бъде обхваната цялата специфика в Европейския съюз. По споразумението, постигнато вчера между Италия и Генерална дирекция конкуренция, това е, е споразумение, съответстващо на нормативите за държавната помощ, но то се осъществява по пазарни принципи, така че тук няма съображение отнасящи се до вътрешната рекапитализация. Когато видим какво е състоянието на банките, ние обръщаме внимание на въпроси, свързани с качеството на баланса на банката, какви възможности има за подобряване на качеството, на отчета, но няма, но тук няма а, а, припокриване с а, директивата за възстановяване и преструктуриране на банките. Благодаря. Разбрах, че днес имате а, рожден ден и аз да ви пожелая всичко хубаво. Сега от групата Европа на нациите и свободата, господин Моно. И след това господин Кирцус от е НП. Благодаря, господин председател. Честит рожден ден, господин Кьоних и от мен. Моят въпрос е относно Гърция, собствената ми страна и Кипър. Всеки се опитва да ни успокои и казва ни, че банковата система е стабилна, има рекапитализация, но е, ние виждаме, че имаме доста голям процент необслужвани заеми в Гърция. техният брой нарасна от 35 до 50% от всички заеми. Следователно в Гърция половината от заемите са необслужване. Е, вие правилно казахте, че няма да чакате някой да ви почука на вратата, а сами ще предприемате инициативи е, за подобряване на банковата система. Но аз искам да попитам какви инициативи възнамерявате да предприемете. Особено по отношение на Гърция. В Кипър нещата не са толкова лоши, но какво ще направите в Гърция, за да не трябва намеса? На първо място ще кажа, че въпросът, който засегнахте, необслужваните заеми е в полето на банковите надзорници – съответно ЕЦБ за по-големите банки. Ние работим с колегите и в Гърция, и в Кипър, както и всички останали страни, за да има готовност. Нашата цел са разработените планове за преструктуриране при необходимост – В Гърция трябва да кажа, че органа за преструктуриране, един малък, но много ангажиран екип, беше доста заед миналата година по изготвянето на плановете. Иначе заемите, за които вие говорите, трябва да се разгледат от надзорника. Не мога да ви кажа нищо повече. Ако имате допълнителен въпрос, възползвайте се, има време. Добре, но аз искам да попитам следното. Ако се променят правилата, не трябва ли да се помисли за тези необслужвани заеми? Не предвиждате ли някакви специфични норми за тях? Разбирам, че това не попада точно във вашите е, задължения, но все пак ме интересува предвиждат ли се някакви нови мерки за продажбите на необслужваните заеми. Това ще улесни банките, да не говорим, че е много наболяла тема в Гърция и Кипър. Аз не съм запозната с никакви нови правила за улесняване на на продажбите в този случай. Предполагам, че ще се търси пазарен вариант за целия портфел, но е, както вече обясних, нашата работа е по-различна. Това не е задача на единия съвет по преструктуриране. Иначе разбирам, необслужваните заеми са голям проблем, но те трябва да се разгледат от надзорника. Благодаря, заповядайте. Благодаря. Аз всъщност замествам колега, на когото се налага да отсъства, затова и задавам различен въпрос. Искам да се върна към глобалния подход, нещо, което живо ме интересува. Вие обяснихте, че задачите, по които работите, са обхватни и същевременно строго ограничени – въпреки това, макар че гледате в бъдещето, е ясно, че това, което се случва сега, определя и естеството на бъдещата ви работа. Оставам с впечатлението, че идеята за критерии на конвергенция на европейско ниво в областта надзор и преструктуриране някак си се разводнява, защото на практика вие предвиждате националните органи да вземат важните решения и да прилагат директивата за банково преструктуриране. Но има хора, които са закупили финансови продукти, те не са знаели, че може да има вътрешна рекапитализация, когато са ги купували. Да не говорим за трудностите с кредитните линии и какво ли не още. Според мен би било полезно да започнете работа с ССМ, да прилагате критериите за държавна помощ и да се знае доколко критериите, сроковете и начините на решаване на проблемите са съгласувани. Знам, че всъщност не задавам конкретен въпрос, по-скоро това е едно предупреждение. Да, наистина, не задавате прецизен въпрос, но повдигате наистина много важна тема. През последното три месече на 2015 година е, се натъкнахме на всякакви случаи на преструктуриране. Те бяха до някъде различни заради различните правни традиции, но пък хубавото беше, че държавите членки придвижиха натрупаните случаи напред – тъй като знаеха, че от 1 януари вече ще действа един орган и той ще бъде единия съвет по преструктуриране. Като че ли никой не искаше след това да попадне в нашите ръце и да бъде нещо като опитно зайче за първите ни стъпки. Но така или иначе ние работим добре е, с комисията, с съвета по стабилност. Освен това, за нас е много важно да има прозрачна кредитна иерархия, да се знае в какво е инвестирано. И това е важно не само за нас, важно е и пазара да разбере, че има нова система. Ще спомена и третия стълб, механизма за гарантиране на депозитите. Там има още какво да се направи. Но за сега най-важното е пазара да разбере, че ще има прозрачност. Всичко изисква време обаче. Благодаря, вие разбрахте въпросът ми, но ме интересува следното. Ако банките в по-уязвими държави членки искат да увеличат капитала си, а вие използвате този капитал за вътрешна рекапитализация, като прибягвате и до сравнително сигурния капитал – тъй като фонда за преструктуриране е изчерпан. В този случай вие използвате пари на дънакоплаците. Това пък води до по-нисък кредитен рейтинг. Така се стига до една много сериозна криза на системата е, заради разминаването във времето и общия подход елементите взаимодействат различно и по този начин се стига до криза, вместо кризата да се предотврати. Права сте. Възможно е да се стигне до един порочен кръг. При всички тези обстоятелства ние си даваме сметка за това. Според мен би трябвало да бъдем внимателни, но ако искаш една система да е по-сигурна, или набираш повече средства, или намаляваш баланса. Няма магическо решение. Уверявам ви обаче, че ние сме запознати с проблема. Мисля, че Габършафт беше казал – не бива да се започва късно. В крайна сметка ние се опитваме да направим точно това. Благодаря. Сега имаме оратор, който пък е имал рожден ден преди два дни, госпожа Паунова. Точно така, с госпожа Кьоних имаме рождени ни в една и съща седмица. Честит рожден ден и на вас! Много се радвам, че днес сте сред нас. Искам да ви благодаря за отличната подготвителна работа. Е СЕП има доста амбициозни планове и за идните месеци. Радвам се, че някои от тях са свързани и с тясно сътрудничество с заинтересованите страни, подготовка за преструктуриране, затова и първият ми въпрос, след като казахте, че ваш приоритет е финансирането и връзката с стратегията за инвестиции. Исках да ми кажете няколко думи за тази инвестиционна стратегия. Как ще се определят вноските? Вие казахте, че националните органи по преструктуриране вече прехвърлят такива вноски. Но какви са количествените норми и срокове? Има и хора, които смятат, че Европейския механизъм за стабилност е всъщност подходящия инструмент Това е начина да има обща спирачка в системата. Вие съгласна ли сте? Какво мислите вие, когато се казва, че използването на този механизъм е проблематично за държавите, които не са в еврозоната? Доста въпроси зададох, но те са в една и съща област и накрая какво мислите за опасенията на държавите членки, които искат първо риска да се намали, а после да се сподели? Предвиждате ли някакви обхватни предложения през 2016 година за мерките за по-нататъчно намаление на риска в банковия сектор? Много въпроси наистина зададохте, но първо и аз да ви кажа честит рожден ден, макар и с закъснение. Започвам отзад напред с въпросите и може би ще дам думата и на моя колега, тъй като той е специалист по фонда. Няма да ви очудя, ако кажа, че намалението на риска е нещо, с което се занимава надзорния орган. Има инициативи за намаление на риска, които трябва да бъдат доразработени. Ние трябва да намерим отговорите на въпроси, свързани с различни данъчни активи, и всичко, което се отразява на експозициите и балансите. Възниква и въпроса с субординацията. Но така или иначе, не работим по всички тези въпроси. Останалите ви въпроси бяха свързани с фонда. Ще дам думата на Тимур. Uh, so if I answer, there were few of the questions regarding the fund. Няколко въпроса по фонда имахте. Първо, за прехвърлянето на тези вноски. Те вече са факт, както каза и Елки. Имаме прехвърлените вноски 2015 година. Това бяха първите стъпки. Съвсем скоро очакваме и следващите вноски. С други думи, това е в момента се извършва. Нещо друго, което също се извършва по-настоящем е събирането на данни във връзка с вноските за 2016 година, които се събират през лятото. Всъщност до 2-3 дни трябва да съберем данните на около 4000 кредитни институции в Европа. Представяте си за какъв обем данни говорим. Това са 4000 институции. Много предизвикателна задача, но слава Богу има делегиран акт, който обяснява как да се правят изчисленията. Имаме баланса, от който се вадят обезпечените депозити. Това е правилото при изчисление на вноската. 0,8 до 1,5%. Инвестиционната стратегия – И тук имаме делегиран акт, влязъл в сила Ние ще вземем и своите решения по инвестиционната стратегия, но докато всичко това се случи, работим с междинна стратегия, която е много благоразумна, залага на ликвидността, а истинската стратегия ще е готова през пролетта спирачките в системата и в доклада на петимата председатели се споменава конкретно Европейския механизъм за стабилност. Като колкото по-добро е неговото действие в това отношение, толкова по-добре. Ако държавите членки тръгнат по този път, това много ще ни помогне. Група, мадам Берес. Благодаря от, за СНД, госпожа Берес. Благодаря, господин е, госп, председател, госпожо председател. Два въпроса имам. Първия, всъщност, отговорихте на господин Гегол. Е, намирате се в една начална фаза. Много от въпросите те първа ще получат отговора си. От друга страна, факторите на пазара с, нямат търпение да видят каква е вашата правна рамка, как вие ще работите в нея и после как, как европейския законодател ще реагира. Става дума за сътрудничество между вашата институция, вашата организация и, и е, ССМ. Бихте ни казали малко повече за условията на това сътрудничество и положителната динамика, която съществува. И вторият ми въпрос е, се отнася до, именно до тази спирачка в е, механизма за стабилност. Знаете, че при отсъствието на такава е, спирачка е, ние не бихме могли да прилагаме е, разпоредби, които вече са прияти. Смятате ли, че тази динамика е достатъчна, за да гарантира един по-дълъг хоризонт, една по-дълга перспектива на консолидация? Или пък смятате, че е, това ще стане чрез едно е, договорност между ЕДИС и е, съществуването. Просто ще се, е, взаимно ще се обържат е, ЕДИС и е, тази е, е, спирачка. Защото е, може би е, ще, ще се получи взаимно, трябва да се стигне до взаимна договореност. Ако се избегне бекстоп, няма да се е, стигне до ЕДИС. Ще започна с последния въпрос. Очевидно е, че една такава спирачка е от решаващо значение, тъй като фонда е последното решение. Когато казвам това, надявам се никога да не стигнем до там, но все пак трябва да го предвидим. Начина по който е проектирана тази е, спирачка, е, пак е, повтарям, не ние искаме, ние предоставяме. Тоест, не нас трябва да питате. Ние искаме, изискваме такова на мярка, ние настояваме за нея, но държавите членки трябва да се съгласат. Същото не виждам, между впрочем, е, логиката в това, че има е, ще трябва има договореност и да се е, еди си фонда за преструктуриране. Трябва наистина да следим е, банките, които са в системата, да се спазва връзката между трите стълба на Банковия съюз, но не виждам там особен въпро- проблем. Вероятно не ние сме хората, а именно хората от фонда, които да имаме мнение по въпроса. Надявам се да имаме силен банков съюз с добре функциониращ надзор, с добър механизъм за преструктуриране и с много ясен механизъм за гарантиране на влоговете. Сътрудничество между ЕЦБ и нашата, е, извинете, ССМ и нашата организация. Мисля, че от е, гледна точка на работата и е, нищо спорно няма тук. Въпросът е, че ние имаме един вид общо споразумение, че всички данни по принцип се набират от тях, тъй като така или иначе те събират надзорни данни. Значи те трябва да се вглеждат в нашите заявки за, за информация, за да видят с какво разполагат и какво е нужно да събират допълнително, за което е необходимо техническо време. Има и други технически въпроси, събирането и предаването на информация, на данни, така че по принцип има съгласие за добро сътрудничество, но за да може то да функционира добре на практика и да можем просто с натискане на копчето да имаме данните, които ни трябва, за да се стигне до такава е, фаза в работата е нужно време. От НЕП Деланге. Благодаря. Повечето от нас вече, може би сте прочели статията в Wall Street Journal, където се казва, че Банковия съюз вече е, е, се провели на първия изпит. Е, проблема наистина е проблем на държавна помощ за момента, трябва да кажа. Но може би по-общо казано, какво смятате за използването на тези фондове, средства за специфични цели е, след това цитирахте Горбачов, че който закъснява, е, историята го наказва. И е, понеже вие казахте, ние не чакаме нещата да дойдат при нас, трябва да изпреварваме процесите. Смятате ли, че СЕП ще се нуждае от допълнителни компетенции, правомощия или средства, като например за ранно предупреждение и ранно действие? Както е, вече е, казахте, е, структурата, по която се споразумяха Италия и Генерална дирекция конкуренция е нещо изолиран случай, частен случай. Нашата работа е да оглеждаме положението на всяка банка и да не забравяме, че всъщност ЕЦБ има инструментите да реши дали банка ще фалира или не но ние, разбира се, следим отблизо състоянието на банките. Това не е конкретен отговор на въпроса за италианския случай, но тук в е, новините звучи добре да се каже, че има споразумение и това е, ни връща към това, което казах, че Европа е сложна понятие и много проблеми възникват – Конкретно казано е, и случая с Италия опира до държавна помощ, а сега трябва да видим колко банки могат да се възползват от този вариант. А ние на свой ред просто следим много отблизо развитието на нещата. Аз е, си записах цитата е, на Горбачов и се разсеях и не чух въпроса до край трябват ли ви или ще искате ли допълнителни правомощия, компетенции, инструменти, средства е, в, случая на, за, в случаите на ранна намеса? Изтъкнах в уводните си думи, че залагането на минималните изисквания е нещо неизбежно. Това е основното ни средство, за да сме сигурни, че банките разполагат с адекватния, достатъчен капитал. Сега, средства за ранна намеса, за ранна интервенция, те трябва да се хармонизират с инструментите, с които разполагат надзорниците. Това е в сферата на пожеланията все още, но определено това е посоката. Трябва да разполагаме с тези средства а, също така трябва да имаме право да действаме и това е малко в духа на казаното госпожа Ферера. Ако се вгледаме в регламента, средствата, с които в момента разполагаме не, и които не, се, е, не са свързани с минималните изисквания, са доста ограничени, са малко. Но нещата опират пак до повече капитал, Става дума за един е, списък с е, желания. Ще изчакаме преразглеждането на е, директивата за възстановяване на банките и ще видим нататък, но МРЛ ще са част от тях. И госпожа Верес последна има думата от този, тази сесия въпроси. Благодаря. В документите, които имаме пред себе си, Виждам, а и вие споменахте МРЛ, минималните изисквания. Водят, е, често се обсъжда условията за диспониране в Европа на тилак, на международните е, капацитет за тотално покриване на е, загубите. Сега знае, че това не е ваша работа, вие е, имате съответно е, инструмент, който можете да е, мобилизирате и следвате, но ме е, интересува вашето мнение за е, преговорите между тези, две, това е, тези два инструмента и до каква степен Европа може да използва именно този международен инструмент за поемане на загубите. ЕСП, пък и аз лично е, съм участвала в много международни е, дискусии по тлак. Основните черти на този инструмент са, много, са ми много при сърце, защото наистина те са така е, формулирани, че са насочени към решаване на проблемите е, директно. Сега моето послание в това отношение е да прилагаме МРЛ, защото повечето от е, чертите, е, е, характеристиките в елементите от ТИЛАК, едно от което е иерархията, и влизат в сила, когато вече имаме оценка за възможност за преструктуриране на, на дадена на институция. Бихме могли да вградим основните черти на Тилак в нашето решение за МРЛ, но има една основна разлика между двете. МРЛ е, е, почива на, е, е решение от втори стълб, както го наричаме. То почива на преценката ни за всеки отделен случай. Тлак, от друга страна, е, залага ясни минимуми, минимални изисквания – което на назорния език, езика на надзорниците е стълб едно. Значи, ако искаме да го прилагаме, ще трябва да направим законодателни промени. Вчера, и това изтече всъщност в медиите, проведахме първоначална дискусия за това как да прилагаме ТИЛАК в Европа. Това беше една от първоначалните е, така, дискусии за опитване на почвата, но смятам, че а, е, за да прилагаме, трябва да сме сигурни, че все още ще има вода под а, е, дъното на кораба, както се казва, и разбира се, да градим доверие на пазара за всяко делна ситуация, защото много от а, е, елементите на телек могат да бъдат а, транспонирани и понеже това е основно средство, определено можем да е, го ползваме, за да сме сигурни, че имаме една здрава система. Благодаря. Е, съжалявам, че нямаме време за е, спонтанни въпроси, но благодаря на госпожа Кьоник за тази толкова интересна дискусия. Очакваме да продължим серията такива разговори с нея и в бъдеще. И така, скъпи колеги, минаваме към втората точка от дневния ни ред. Въпросът с Сан Марино. Координаторите решиха да имаме координационна система по въпроса за споразумения за данъчни споразумения След, Имахме Швейца, с Швейцария и е, Лихтенштайн, сега предстои Сан Марино. Кратък обмен на мнения предстои. Ние работим за упростена процедура, така че срока за възражения е 2 февруари но по съдържанието на това досие ще дам думата на госпожа Нювен Хойзен. Благодаря, господин председател. На 8 декември 15 Европейския съюз и Сан Марино подписаха споразумение за автоматичен обмен на финансово-счетоводна информация. Целта е да се сложи край на банковата е, тайна за европейски граждани в тази страна. Това споразумение е важна стъпка за ефект, в ефективната борба срещу неплащане и избягване плащане на данъци и данъчни измами. Подобно на споразуменията с Швейцария и Лихтенштайн, с Лихтенштайн и Швейцария са подписани, предстои с Андора и Монако. Това означава да предоставяне на финансовите счетоводните отчети на по място на, на местоживеене. Е, искаме да е, сме сигурни, че Сан Марино прилага стрикни мерки, които отговарят на европейската правна рамка и е, отговарят на процедурата за автоматичен обмен на информация по общите стандарти за е, отчетност. Е, данъчната администрация ще трябва да, да идентифицира съответните дънкоплаци, да прилага националните закони в трансгранични ситуации, да разкрива случаи на неплащане на данъци или данъчна измама на ранен етап. Приветствам това ново споразумение. То ще влезе временно в сила на 1 януари 16, влезе в сила на 1 януари 16. Трябва да кажа, че е много важно то да бъде включено и ратифицирано максимално скоро, за да съкратим до, е, сведем до минимум преходната фаза. Благодаря на секретарията за работата им по е, това споразумение. Очаквам да обсъда е, текста с докладчите в сянка допълнително, ако има някакви възражения или въпроси, които ще възникнат от това споразумение. Благодаря, господин председател. Сега за докладчите в сянка госпожа Шваб отсъства на господин Кристоф. Има думата. Благодаря, господин председател. Господин Андрея Шваб отсъства. Има други задачи днес и бих искал да изчита това изявление от него име. Господин Шваб приветства споразумението между Европейския съюз и Сан Марино, тъй като това е една допълнителна важна стъпка в борбата срещу данъчна измама и избягване на данъци в Европа, като задължава европейски страни и Сан Марино да си обменят автоматично информация. Засиления обмен на информация по счетоводни данни, за счетоводни данни ще даде възможност на националните данъчни органи да разкриват измамите по-лесно и да е, предотвратят е, е, откриване на данъци, приходи. Господин Шваб приветства това споразумение поради последните развития в международен план в областта на автоматически обмен на информация и той призовава за бързо приемане на това споразумение. От социалисти демократи се извиняват докладчика сянка, че не, не е, присъства. Аз от ЕКР е, ще, бъ, е, ще бъда кратък. Напълно споделям мнението на докладчика. Смятаме, че трябва да се избягват двойни стандарти при обмен на информация и очакваме да се стигне до бърз заключение и приключване на този дебат. За Гое Виегас и е, в такъв случай е, последната дума има докладчика. Е, Само като въпрос на принцип да кажа, че споделям подкрепата на моята група за вашата работа и да кажа и да изразя надежда, че нещата в Сан Марино ще се променят и с Сан Марино ще променят в резултат на това. Аз съм докача сянка за Гое аз искам да благодаря като докладчица най-сърдечно. Ние приветстваме едно скорошно споразумение за автоматичен обмен на финансова информация с Сан Марино. Ние приветствахме споразуменията с Швейцария и Лихтенштайн. Много е, е са, са важни тези въпроси, особено след аферата Юсликс. Е, и наистина става дума за загуби от 190 е, е, милиарда евро поради неплащане на данъци или отклоняване на, на капитали и е, смятам, че в този смисъл сразумението с Сан Марино е вярна стъпка да се избегне неплащане на данъци и агресивно данъчно планиране. Така че напълно подкрепяме това споразумение. Извинете, че всъщност пропуснах името ви в списъка. И последния докладчик Сянка. Да, хубаво е, когато сме единодушни в парламента. Благодаря ви за това, че споделите моето мнение, което означава, че можем да имаме бърз резултат, както всички желаем, така че благодаря за подкрепата. Да припомня отново на всички, 2 февруари е срока за възможни възражения. И сега да минем на третото досие за днес, а именно е, е, е, разглеждане на актове по делегации и мерки за изпълнение. Това сме така наречения скрутини слот за делегирани и изпълнителни мерки. Ние е, упражняваме нашите е, правомощия за контрол по този начин. Днес няма да разглеждаме конкретни мерки за е, изпълнение. Ще проведем една по-обща дискусия по обща тема, по обща дискусия по конкретни теми за методите на работа между комисията и нас по делегираните актове. Още повече, че е, опита в е, нашата комисия до тук е положителен. Е, именно постигаме, постигнали сме целите за постигане на по-ефективен процес, избягване на максимални възражения от страна на парламента при приемане на един делегиран акт. Колкото до днес, искам да приветствам четирима оратели, оратора, господин Моро Рубин Дикервин, дано да произнасям името му е, коректно, който е ръководител на е, отдел в Генерална дирекция ФИСМА, господин Стива Мейджер от ЕСМА, председателя на ЕСМА, господин Адам Фаркас, който е изпълнителен директор на е, ЕБА и господин Карлос Монтарло, на, е, изпълнителен директор на ИОПА. ЕИОПА. Сега ще дам думата на господин Декервин и господин Жор първо за встъпителни е, думи по 10 минути максимум. Благодаря. Благодаря, господин председател, е, за поканата и за инициативата Скрутини Слот. Много добра инициатива която дава възможност да се види какво се предприема по мерките на първо и второ ниво. Тази инициатива е много полезна и за нас, и за вас. Ние имаме оценка на функционирането на процес на второ ниво. Тя е положителна. Това е първия етап от изпълнение на една сложна процедура. Така че ние се учихме в движение. Също така бяхме подложени на значителен времеви натиск, тъй като имахме кратко време за няколко важни досиета. И на трето място мандатът поради не достатъчното време беше доста дълъг, сложен, неясно дефиниран и ние трябваше и от това да се получим. Общо взето сме на средата на пътя, така да се каже, от гледна точка на актовете от второ ниво, които сме обработили. Имаме, очакваме два-три големи пакета през следващите седмици и това със сигурност ще натежи в, при изпълнението на реформата. Сред това, което научихме, е, че е необходимо да се подобри подготовката и прозрачността. Надявам се, че сме подобрили планирането и се опитваме да бъдем по-прозрачни при планирането за други институции и ние си обменяме таблици за планиране и предоставяме информация за обединени актове и необединени актове. Така, тази дейност е много полезна. И третият елемент е следния. Ние каним експерти от държавите членки, от парламента, за да обсъдим делегираните актове и технически стандарти. Ние смятаме, че регулаторният процес, така както е дефиниран в регламента за ЕСА, дава добри резултати. Един от въпросите, които научихме в процеса е, че сме е, че в началото на процеса ние правихме доста сериозни промени, което като че ли малко изместваше целта на регламента. Затова предвидихме една процедура, наречена правен преглед. Целта е аспектите на нормотворческите аспекти да бъдат заложени в самото начало. И Работихме заедно с ЕСА, за да могат и те в начало, още в началото да заложат нормотворческите аспекти. Смесени чувства за функционирането на правния преглед и защото техническите стандарти са доста сложни. ЕСА, но Стивен ще, Стивен ще ни каже това, Целта е да регулираме по-добре, да подобрим качеството на стандартите и това е една от отговорностите на комисията. И накрая аз смятам, че част от анализа на процес от второ ниво е свързан и с, с ролята на междуинституционалното споразумение. Там се уточнява как и кога се провеждат консултации, как се прави обединяването, бандлинг. И също така е, ние предприемаме и кодификация в областта на финансовите услуги. Това би трябвало да ни помогне в процеса на изпълнение, отчитайки, е, че предвиждаме по-малко на брой мерки в бъдеще. В заключение смятаме, че съществуващите процедури, регламента функционира добре. Много би било трудно да се е, направят по-прости. Целта е да, ги, да усъвършенстваме документите. Благодаря, господин Маджор ще говори за трите ЕСА. От името на трите надзорни агенции благодаря за встъпителните думи, дами и господа депутати. Това е първата среща през 2016 година. От 1 януари 2016 година ни отбелязахме петта годишна от създаването на Европейския банков орган, орган за ценни книжа и пазари и ЕИОП, положихме огромни усилия за изграждането на три нови органа, както и цялостно изпълнение на регулаторната на регулаторните мерки след кризите. Предизвикателствата не бяха лесни. Ние обаче сме благодарни за подкрепата от вас в това число подкрепата за исканията ни за бюджет, също така и помощ при формулиране на задачите. Моментът е подходящ да направим равносметка на, взаим, на взаимодействието с вас, по-конкретно техническите стандарти. Тези задачи са в центъра на трите надзорни организации. Имайки предвид, че опитът ни е подобен, искаме да споделим становищата си. Аз съм тук с представител на Европейския банков орган и с представител на ЕЙОПА. Най-напред аз мятам, че ние създадахме ползотворно сътрудничество с Комисията по економически въпроси през първите пет години. Обменят се становища на различни етапи на процес от ниво 2. Прилагат се прозрачни процеси за публични консултации, често те са с два кръга, възможност за пълноценно участие на всички етапи. Също така държим на задълбочени дискусии с екипите за преговаряне на КОН или отделни депутати от комисията. Участваме активно в размяна на мнения с, в изслушвания за парламентарен контрол. На всяко ниво на разработване на мерки от второ ниво, ние се стремим да ви предоставяме цялостни, цялостна актуална информация в съответствие с нормативната база за техническите стандарти. По време на изслушването на тримата председатели през септември ние отчетахме вашето искане за подобряване на редовността и обхвата на информацията. Днес ние гледаме на тази възможност за по-нататъчна за по-нататъчно развитие на сътрудничество. През последните 5 години надзорните органи са предоставили множество страници технически помощ. Ние не присъствахме на всички етапи на тристранни срещи, но сме, се радваме, че можем да работим с нефинансови документи, за да спазим кратки срокове. Въпреки, че сме специализирани органи, ние подкрепяме политическата потребност от навременно изпълнение на всички регулаторни мерки за създаване на стабилност, прозрачност, защита на потребителите в финансовия сектор. Факта, че не присъстваме на тристранните срещи, е, ни затруднява в усилията да разберем намеренията на законодателите. Ето защо бихме приветствали мерки, които ни дават възможност да разберем по-добре намеренията на законодателите, когато се работи по първо ниво. Работим в тясно взаимодействие с националните регулатори в постоянните комисии и комисии съвета за надзорниците, за да разберем максимално бързо. Да, ще работим и с Европейската комисия. И тъй като бързо сътрудничество с участниците на пазара предполага бързо изпълнение на е, изисквания. Накрая стигам до правния преглед на техническите стандарти, имайки предвид сложния, процес на процес, сложния характер на процеса на утвърждаване и желанието на всички заинтересовани лица да приключат задачите набързо и да се прилагат правилата. Ние разработихме пилотен проект в второто три на 2015 година целта на въвеждането на ранния правен преглед беше да се увеличи скоростта на утвърждаването. Ключовият елемент на ранния преглед предвижда, предвижда промяна на стандартите комисията. Това е формално изискване. По-конкретно решихме да включим правните служби преди, а не след като бъдат представени окончателните стандарти. Искам да посоча, че ранният преглед няма за цел да се съсредоточи върху оценката а, на политическите решения на а, агенциите за надзор. Правото на комисията да изменя предложенията е безспорно като при всеки пилотен проект, ранният проект предполага оценка и от надзорните органи от комисията. Ще приключим този процес само когато значителен брой технически стандарти са минали през процеса на утвърждаване. Ползата ще стане видима в края на процеса. След това ще решим дали ранният преглед прави процеса по-гладък и дали си заслужава да бъде въведен в стандартния проект. Ще бъде много важно да чуем вашите становища. Ще спра тук. Ще се радвам да отговоря на вашите въпроси и коментари. Благодаря. Въпроси? и коментари. Госпожа Пълнова за 4 минути. Благодаря ви. Съжалявам, че не мога да се обърна с, лица, с лице към вас. Взимам думата от името на нашата група и нашия координатор. Искам да ви уверя, че парламента се отнася много сериозно към демократичната отчетност на 2, регулаторните технически стандарти, е, технически стандарти за изпълнение и това въжи особено, като си има предвид, че економическата комисия повиши своите знания, имайки предвид огромния брой делегирани актове, свързани с законодателството за, в областта на е, финансите. Разбирам, че правата на контрол на парламента се разбират от комисията понякога като пречка или е, затруднение при приемане на мерки второ ниво. Аз вярвам, че обратното е вярно. Ние сме партньори в усилията за създаване на добро законодателство на първо и второ ниво. Също така ние като съзаконодатели можем да разберем най-добре значението на ниво 1 и ако проведем добър контрол върху ниво 2, демократичната отчетност на актовете ще даде повече легитимност на една сложна област в законодателството, където Европейския съюз е източник на първично право. Искам също така да призова Европейската комисия да ни подкрепи в тези усилия, тъй като това е взаимно полезно и за двете институции, както и за европейските граждани. Смятам, че трябва да бъдем естествени партньори, когато подготвяме мерки от второ ниво и има някои конкретни области, в които има място за усъвършенстване и ще привлека вниманието ви върху тях на първо място. Това е обединяването на актовете. Смятаме, че това трябва да се избягва е, това оказва ненужен натиск върху парламента, тъй като ние трябва да отхвърлим цяла група актове, ако не ни харесва един от тях, не ни харесва пакетния подход. Второ, наскоро потвърдихме това мнение с гласуване, че има потребност от по-добро качество и хоризонтална координация между комисиите и е, надзорните органи в областта на процеса на разработване на законодателството. Това означава навременна приоритизация и избягване на дублирането. По-нататък бихме искали да избегнем дублиране на основните актове при делегираните актове, но и да избегнем и политически решения, които трябва да се разрешават е, когато основният акт се остави на делегирания акт. Също така бих казала, че комисията и надзорните агенции, които разработват актове за изпълнение с делегация, трябва да зачитат споразуменията с, с законодателите. По-нататък бихме искали да призовем комисията измененията към техническите стандарти и да станат прозрач, да бъдат направени прозрачни за съзаконодателите, но и което е по-важно за заинтересованите лица. И накрая искам да напомня, че надзорните агенции, техническите стандарти са обвързани от принципа за съразмерност. Искаме да кажем, че надзорните агенции трябва да приемат внимателен подход, особено когато не са конкретно оправомощени в първичния акт. ЕСА има ограничени ресурси и трябва да приоритизира своите задачи времето ми изтича. Това беше повече коментар. Благодаря госпожа Берес от името на социалистите и демократите за 4 минути. Благодаря, господин председател, господин Майер. Благодаря на всички, които са сред нас днес. Няма много колеги в залата, но е важно да говорим за това какво ние правим като законодатели – и е, съответно какво правите вие. Е, важно е да обсъдим и как организираме контактите помежду си. Като автор на текстове ще изтъкна, че е важно да знаем какъв е баланса при контактите на ниво 1 и 2. Но какъв е въпросът, който възниква? Първо, ниво 2 спрямо ниво А. Кое определя баланса между двете? Ние не стигнахме до политическо съгласие. На ниво А се казва, че всичко е по-добре, отколкото на ниво 2, но това не е вярно. Знам, че вие не може да решите всички проблеми, но ако има политически проблем на ниво едно, обикновено този проблем минава и на ниво 2. Същевременно и е възможно политически да се решат проблемите на ниво едно. И в този случай е добре да работим и технически, и ние, и вие заедно. Също от Същевременно ми се струва, че ние е, сме прекрачили бариера и сега нещата стават много по-сложни. Има най-различни хипотези, разбира се. Те могат да се обсъждат между нас – но ние вече сме имали проблеми и с участието на колегите в тристранните разговори. Докладчика, председателя и докладчика в сянка понякога са единствените, които присъстват. Ясно е, че това води до трудности. Мога да дам като пример триалога за статистиката – Съответно, ако там не е представена Централната банка или Евростат, това би довело до проблем. Вторият ми въпрос и втората трудност. Виждам, че времето ми не е много, затова ще побързам. Е проблема за обединяването или липсата на обединяване в този пакет – какво става с МИФИТ? Ще задам конкретен пример. Там няма някакъв глобален пакет за делегираните актове, така че всички те да бъдат изпратени на по-късен етап. Но има текстове в МИФИД, които са важни за текстовете в други актове, както например текста за ПРИПС, по който аз съм докладчик – и как ще се направи този преход по отношение на МИФИД. Знаем, че законодателната процедура често бива критикувана за това, че е твърде бавна. Струва ми се, че тя ще стане още по-бавна. Тук има чисто техническа трудност, има и политическа трудност обаче и мисля, че е необходимо да се даде отговор. Господин комисарят е говорил по този въпрос и членовете на комисията и имаме наистина проблем. И още нещо, което искам да спомена, това е прозрачността и доверието. Що се отнася до работата на европейските надзорни органи. Ние като законодатели правим своите предложения, но все пак председателя прекъсва ораторката. Но така или иначе, често ни критикува, често се обръщат към нас, пак прекъсва председателя, прекъсва председателя, като казва, че има и други колеги, които имат да кажат важни неща за дебата. Но, господин председател, аз имах още един въпрос и ще го поставя, ако ми дадете думата. Господин председател, и без друго не сме толкова много в залата, ние сме у дома си, и тъй да се каже, можехте да прекрачите правилото. Благодаря ви. Госпожа Свинбърн има думата. Благодаря ви, господин председател. Искам благодаря на надзорните органи и на комисията за извършената работа по всички регламенти и директиви, прияти от предходния мандат и от този мандат. На всички срещи, на които съм присъствала с тези органи, съм често впечатлена от обема страници, през които трябва да преминем заедно и всъщност колко малко са проблемите, като се има предвид общия обем. До някъде ме притеснява начина по който работим и връзката между тези надзорни органи и комисията кой всъщност има последната дума при анализа на данните. Мога да ви дам и конкретен пример. И този пример отново ще бъде МИФИД. Ние в парламента искаме да се направят някои промени те вече са представени на комисията. Искаме такава промяна при РТС, например. Важни са и изискванията за прозрачност. Важни са изискванията за облигациите и деривативните продукти не би трябвало текстовете да се разпишат така, че доставчиците на ликвидност да бъдат подложени на ненужен натиск. Ние имаме предвид и това, което се покрива от SSTI, но много от въпросите се решават от ЕСМА, а не от комисията, защото ЕСМА може да се занимава с данните тя е всъщност тази, която обработва данните. Парламентът има категорична позиция. Ние искаме промени в ниво 2, така както е предложено. Добре е да чуем и какво мислят надзорниците. Какво се прави в ЕСМА или ЕОЦПК? Къде всъщност е центъра на властта? защо ЕСМА има данните, а комисията има официалния мандат да направи промените. Благодаря от името на АОДЕ. Кора, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря на всички, които днес са дошли при нас, за да говорим за най-важната тема на парламентарния мандат, а именно как ще подобрим акта за ниво 2. През следващите няколко години ще разгледаме стотици мерки за изпълнение. Но колкото и усилия да полагаме по тези мерки или по законодателния процес, винаги може би ще има някакви непредвидени последици. Това се случва ежедневно. Виждаме го например при прозрачността на сделките, ограниченията на стоковия пазар, както и определенето на показателите. Интересуваме какво мислите и тримата за неочакваните последици при приемането на мерките за изпълнение и тяхното осъществяване. Има ли някаква процедура за спешна спирачка, така че всички тези мерки временно да бъдат прекратени, ако се установи проблем. Имам и още един въпрос. Светът много бързо се променя, финансовата индустрия също. Виждаме че има и някои много обезпокоителни тенденции, например използването на блок вериги в тъй наречените финансови технологии. Какво ще ви помогне при изпълнение на надзорната ви функция? Има ли и новости, които биха улеснили вашата задача? Някакви нови технологии, например. Благодаря. Thank you very much also for sticking to the timetable. Um, uh, I don't see anyone from GUE, so for the Greens... Uh... От ГУЕ e не виждам никой от името на зелените, господин Гиголд. Благодаря ви, господин председател. Отново благодаря на нашите гости. Виждаме хора, които преди бяха служители на парламента, а сега идват в качеството си на членове на надзорните органи. Това може да се окаже прецедент. Знаете, че по няколко от законодателните предложения имаме проблеми с сроковете и това разбира се е обезпокоително. Също Същевременно ни е ясно, че няма достатъчно служители, а е доста тежка структурата на управление. Това също трябва да се обсъди, когато комисията оповести резултатите от прегледа на цялата надзорна система. Аз очаквам това с нетърпение. Знам, че е предвидено в работния план. След като се запознаем с проблемите на управлението, ще разгледаме и проблемите на бюджета и управлението. Съгласен съм с колегите най-вече забележките на госпожа Берес, тъй като е много трудно да се разбере тази практика на обединяването или бандлинг. Както и колегата каза, колегата от СП, това затруднява контрола от наша страна, както и сигурността на пазара, защото имаме цял пакет, който може да се бави. Това създава проблем с неговите части. Аз не виждам логиката тук. На второ място. Нещо, което непрекъснато се случва с Европейския банков орган. Трудно е да си набавиш документите, когато ги искаш от комисията или от европейските надзорни органи. Благодаря на господин Факъс е, за неговата работа за работата му и с различните лобита. Интересуваме дали Европейския банков орган ще последва примера. Иска ми се всички контакти с лобистските групи да бъдат прозрачни. В противен случай имаме неравенство. И накрая Понякога имам чувството, че ние в парламента се занимаваме с техническите подробности, а всъщност големите въпроси се решават някъде другаде. Например, сега имаме решение на Базелския комитет, капитала за пазарен риск от 7 до 14%, което означава 1,7 милиарда за Deutsche Bank интересуваме, ще ми каже ли Ебо, дали вие сте участвали в тази работа, дали някой се обърна към вас за съвет, когато се взимат такива драматични решения. Благодаря, не виждам господин Лув от СПД, не виждам господин Маноло от НСЕ. Имаме още 5-6 минути за спонтанни изказвания. Госпожо Берес, ето последната дума. Видяхте ли, че има време? Аз ви казах. Благодаря, че ми давате отново думата. Ще поставя и последния си въпрос. При консултациите е ясно, че има проблем с ниво 2. Тъй наречените инсайдери, които всъщност са на масата на преговори присъстват, присъства парламента и съвета. Но като чили в даден момент тези инсайдери могат да унищожат ниво 2. Знам, че това не е вашата цел, но когато разглеждахме ПРИПС, видяхме, че всъщност е, вие е трябвало да се обърнете към дребните инвеститори, потребители. В противен случай се разчита единствено на индустрията и представителите на държавите членки. Докато при ниво едно ние се опитахме да обхванем всички заинтересовани групи Бихте ли ни обяснили вашия начин на работа? Можете ли да ни уверите, че консултациите, които провеждате, не са пристрастни? Знам какво ще ми отговорите. Сигурно ще говорите за брой консултации, но ме ме интересува вашата гледна точка, дали вие следвате насоките, както ги предложихме при ПРИПС, да се говори с цяла група от потребители. Благодаря. Е, е, Има ли още някой, който иска да се изкаже? противен случай ще дам думата за отговори на нашите четирима представители. Започвам с господин Декелвин от ЕСМА. Разполагаме с 20 до 25 минути по 6 минути на човек. Благодаря ви много благодаря за тези интересни коментари, някои от тях критични, но като цяло много положителни. Госпожа Палунова каза, че парламентът е естествен наш партньор. Съветът също е естествен наш партньор. Ние се опитваме всъщност да направим така, че извършването на контрола от страна на съвета да е напълно различно от контрола на националните органи. И всъщност, колкото по-ясно покажем, че става дума за два различни процеса, толкова е по-добре. Предполагам, че това също трябва да бъде разисквано. Много от вас говориха за обединяването или тъй наречения бандлинг. Това е практика, която има своите предимства. Основното предимство е упростяването на правилата от гледна точка на тези, които ги изпълняват. За нас тук наистина има опростяване. И разбира се, ние винаги заявяваме е, желанието си за такова обединяване или бандлинг, след това се решава дали това е допустимо. Винаги може да се отправят някакви възражения, но в този случай се обединяват различни предложения. Следователно, може така да се обхванат по-голям брой предложения. Логиката тук е един по-добър акт на ниво 2, който съответно да бъде и изпълнен по-добре. Някои от вас говориха за това, че трябва да се придържаме към ниво Госпожо Берес, ясно е, че в доста случаи упълномощаванията бяха много широки. За това именно се наложи да се вземат политически решения. При толкова широк мандат работата ти много се затруднява. Необходимо беше техническите стандарти да се стеснят. А за потребителите ние го направихме при ТРИПС, тъй наречените потребителски тестове. Много интересно упражнение, което наистина препоръчвам. И накрая няколко думи по крайните срокове – Понякога се забавяме наистина, но това е защото ни е необходимо време да се запознаем с стандартите, да изпълним своите проверки, и разбира се всичко това да обслужва растежа. Ние Е, сме готови да обсъдим всичко това заедно с вас. Същевременно е много важно, когато се вземе решението за изменение на текста, да се консултираме. Това може да се предвиди при някои от регламентите. Ние можем да одобрим регламента или да въведем изменения, но така или иначе е необходимо и ние да разберем какви са тревогите на съвета. И накрая въпроса на господин Гиголд. Ние всъщност излязохме с бяла книга за финансирането на управлението. Има доста голям опит, така или иначе, с мерките за изпълнение. Ние го обобщаваме. Uh, I don't have a precise date. It's in... Нямам е, точна дата, но мисля, че второто или третото три месече е на тази година. От името на ЕСМА, господин Мажор. Благодаря за конструктивните коментари на членовете на комисията ЕКОН. Е, ограничен съм до 6 минути и ще се опитам да, да се спра някои въпроси. Може да има повторение на това, което казаха колегите. Колкото до съответствието между първо и, е, и второ ниво, Наистина, понякога ние се мъчим да разберем е, какво, около какво са се споразумени на първо равнище. Уверявам ви, че наистина съвсем добронамерно се опитваме да следим какво става на другите равнища. Това не бива да се съмнявате. Колкото до ролята на трилозите, аз го казах съвсем открито. Наистина трябва да се обсъжда каква ще е вярната пропорция и мярка. Но има и други начини и мерки да сме сигурни, че напълно разбираме процесите и че сегашната структура трябва да се е, спазва. Е, значи важно е да разбираме по-добре е, това, което остава на тези трилози и да имаме по-добра информация за процеса процесите там. са други въпроси, които поставяхте. Неочакваните последствия. Е, сега имаме, именно затова имаме технически стандарти, за да могат те да бъдат адаптирани по-бързо, отколкото регламенти или директиви. Разбира се, ние ще преразглеждаме техническите стандарти, които сме издали. Ще видим как те се отразяват на пазарите. Същевременно, както сме казали преди, дори технически стандарт обикновено изисква 9 месеца, за да бъде прият и финализиран за някои е, решения, които сега влизат в е, техническите стандарти, дори 10, 9 месеца не са достатъчни. Някои от решенията, като например за централния клиринг в миналото или търговските изисквания, би трябвало да бъдат по-скоро надзорни решения, а не е, такива свързани с техническите стандарти. Мисля, че режима на прозрачност и МИФИ 2 аз също е, настоявам, че техническите стандарти, които, е, технически стандарт, който сме предали на комисията е добър и е, силен. знаем, че АДИ са съществи, е, достатъчно ликвидни инструменти, също но ние следим намерението на законодателите да да внесат е, повече прозрачност на пазара на облигации и мисля, че действително препоръчваме на комисията да приеме стандарта в този му вид. Но ако искат да го променят, разбира се, траекторията е ясно заложена в е, учредителния регламент, как това да стане. Мисля, че комисията е наясно с това, че има възможности да се променят, е, регламента предвижда това, ние бихме могли да дадем становището си по такава промяна колкото до баланса между заинтересованите страни и реакцията, която идва от тях, даваме си сметка, че сектора е по-добре финансиран, организиран и присъства на консултациите с е, заинтересованите страни. За нас е важно да поддържаме връзка с представители на потребителите. Например, ако погледнете групата ни от е, заинтересовани страни, ще видите, че ние се стремим в рамките на сегашните изисквания да получим максимално представителство от е, инвеститорите на дребно и е, въобще потребителите. Колкото до финтек, ние много отблизо следим нещата и заедно с другите органи започнахме консултации, така наречените робоконсултации и ЕСМО наскоро е, търси консултация по е, технологията на криптовалутите и е, блоковата верига. Сега по и тези, това изтичане информация много съм разочарован. Напълно разбирам, че това изтичане информация към бранша подкопава модела, който имаме в момента. Вие искахте повече информация. Аз напълно разбирам, че съществува асиметрия с поверителните работни документи, които излизат извън ЕСМА, извън управителния свет на ЕСМА. Имаме споразумение за поверителност и изискване от всички членове на борда да подпишат такова съгласие, декларация. Ясни са правилата и за персонала на ЕСМА в това отношение. Неодавна имахме случай, в който открихме как е изтекла тази информация и съответния член на съвета бе също поименно посочен, споменат и го помолихме да проведе разследване. Накрая по въпроса за прозрачността и срещите с е, бранша и заинтересованите страни, първо ясно е, че сме напълно прозрачни по взаимоотношенията с е, управителния съвет, председателя. Е, Също времено всички членове на персонал на ЕСМА са обект на политиката за конфликт на интереси. Искам да подчертая, че персонал на ЕСМА не гласува, няма право на глас в управителния съвет. Председателят може да го прави и накрая решенията се вземат от е, членове на управителния съвет и комисията. Е, тук се намесва и въпроса за пропорционалност. В момента такова изискване за комисията не съществува, нито за националния компетентен орган. Така че наистина трябва да вземем под внимание и наличните ресурси и времето, с което разполагаме, и, но нещата наистина на ниво председател и изпълнителен съвет е, е, са прозрачни. Сега за ЕБО, Европейската банкова в, в орган. Благодаря, господин е, председател. Благодаря е, на, на членовете на комисията ЕКОН за възможността да отговоря на тези въпроси. Ще отговоря на няколко, които са насочени към всички нас или само към органа, който представлявам. Става дума за транс, хоризонталната координация между нас. Мисля, че ясно е, че такава координация трябва да бъде усъвършенствана, непрекъснато подобряване. Ние непрекъснато работим с другите е, надзорни органи и официално, и е, неофициално, в е, междуличностно. Защото много често въпросите, които третираме в отделните органи, са сходни, дори се припокриват. Това е и на техническо, и на управленческо е, ниво. Непрекъснато се е, контактуваме с службите на комисията, за да подобрим допълнително координацията между отделните сектори. В този смисъл ние определено споделяме необходимостта да се подобри тази координация. Второ, Стивен в уводните си думи го каза, а именно потенциалната възможността да се да участват тези надзорни органи малко по-активно в процесите на първо равнище, за да можем по-добре да разбираме, да разберем същността на политическите компромиси, които се правят или намеренията, които се изразяват в текстовете на първо ниво, окончателните текстове на първо ниво. Това, което се предвиждаше да бъде официално участие в, е, на ниво едно, защото ние не. Това, което имахме намерение или това, което се опитваме да направим е да можем да бъдем наблюдатели в отделни случаи при много критични моменти в е, тристранните преговори при финализация на текстовете на първо равнище, за да сме наясно какво се очаква от нас е, в рамките на мандатите, които имаме. Третия въпрос е свързан с прозрачността. Стивен каза много неща в тази връзка вече. Първо, когато провеждаме консултации, ние публикуваме, даваме гласност на, на резултатите от тях е, в много в големи подробности. Второ, приноса на заинтересованите страни. Знаете, има различни начини за участие на заинтересованите страни. Отново публикуваме много подробни протоколи от тези срещи, заседания и разговори с тях. Както господин Гего каза, ние сме се ангажирали да разкриваме и да, да информираме за всички контакти с бранша, включително на, на работно равнище. Готови сме да обсъждаме основни политически въпроси с докладчиците, докладчите в сянка и отделни членове на вашата комисия, за да има прозрачност е, и за парламента. А по този начин работим и с е, съвета. Колкото до изтичане на информация, ние също имаме сме обвързани с е, поверителност и напълно споделям разочарованието на Стивън за случаите, кога, от случаите, когато е, конкретни документи изтичат до е, бранш или до медиите. Ние се опитваме да намалим броя, тиражът, така да кажа, тези документи, но, но така или иначе това си остава един непрекъснат проблем, с който се борим. Имаше въпрос, който постави господин Игол по процеса от Базел, глобалния процес. Такъв съществува и в сектора пазари на осигурител... съхвателни продукти. Пълноправните членове на комитета от Базел са 9 държави членки от Европа, ЕСБ и ССМ ние като наблюдатели от комисията участваме в тези глобални преговори, разговори като наблюдатели. И участваме в техническите преговори в процеса от Базел. Така че ние фигурираме там, присъстваме като наблюдатели. Споменахте основното обработване на договора. Е, това е един от най-дългите процедури в процеса Базел години се движи. Ние участвахме, е, следихме отблизо, искаха нашето мнение многократно в оценка на въздействието и в крайна сметка документа, който е одобрен и ще бъде обнародван, ще е обект на законодателните процедури на всяка юрисдикция в света. Тоест ще има много стриктен контрол – ще се гледа този процес лупа и в Европа. И въпросът за това на кой етап законодателите трябва да участват по-активно, трябва да кажа, че ние сме готови да работим в по-тясно взаимодействие с Европейския парламент по досиета, които са за преглед, стоят за преглед пред глобалните е, органи. По финтек ние непрекъснато следим развитията, развитието там. Имаме съвместни действия в рамките на съвместния комитет. Издадахме един е, голям доклад е, по виртуалните валути и рисковите, проистичащи от тях, тъй като ЕБО публикува миналата година тази информация и тя привлече много внимание в света и в Европа. Това беше документ, който се сръжи повече върху рисковете, не на възможностите, но ние разглеждаме и възможностите, които предоставят е, е, виртуалните валути в информационния сектор. И сега за Айопа. Благодаря. Ще почна с благодарности за отличното сътрудничество в последните пет години. Днес говорим за делегирани актове, технически стандарти. Аз си спомням, имах привилегията с вас да обсъждам през 9-10 първите проекто текстове за това каква ще е ролята на различните фактори. И ние подкрепихме Европейския парламент там, за да сме сигурни. И в крайна сметка имаме текстовете, с които разполагаме. Сега говориме за техническата роля на надзорните органи. И те имат такава роля като независими органи. В това отношение работихме добре, но разбира се, както се каза, е, работата ни търпи подобрение. Е, колегите вече говориха за връзките между нас е, и извинявайте, ако не отразя всички коментари, но ще се спра нещо, което според мен е да се посочва с пръст грешките и е, сега, ние избрахме един подход, при който всички членове на един е, нормален текст е, излизат под заглавието насоки. И моето предложение пред съвета беше да улесним приложението. Това, е, срещу което възразявате за обвързването на досиетата, на... Е, някакси това улеснява тяхното изпълнение. Това е нашата е, гледна точка. Колкото до обратния ефект, когато трябва да се обединяват в едно, в пакет няколко насоки, да, разбирам вашите възражения, но но всъщност това са си е, инструменти, насоки, които водят до повече яснота. Втория въпрос. Последствията за законодателството. Какво се опитваме да правим в това отношение? Първо, да им вземем информирани решения, затова провеждаме оценки на въздействието, ползваме наличните данни. И второто, и парламента подкрепя това. Опитваме се да го правим с най-добрите експерти за тази техническа работа, тъй като ние сме технически органи. Третия въпрос е по консултациите по ПРИПС и е, хоризонталната координация. Наистина, това е отличен пример и моят лич опит показва, че доброто сътрудничество на ниво на надзорни органи води добри резултати. Започнахме с различни е, сектори, е, мнения, действителност, но имаме обща цел да подобрим положението за потребителите на този вид услуги и работим заедно, координирано, е, което дава добри резултати. Тук копираме до консултациите. Не само правихме две консултации на ниво ПРИПС, но имахме такива спонтанни е, срещи с потребителите е, по конкретни теми. Миналата седмица във Франкфурт е, удоволствие беше да се видя с тях. Наистина, по този начин търсим баланс. Баланс, който да бъде чест, честно казано е много трудно постижим. Да се търси баланс между индустрията, извън индустрията, академичните среди, все още не сме стигнали идеалното положение, но сме в, движим във вярна посока. Сега използването на Big Data и, и IT в нашата работа риска, който съзираме тук, е решаващ за някои хора, тъй като Big Data са много важни за застрахователната, застрахователната област но информационно-технологичните е, аспект е, е въпрос на възможности, на ресурси, но и създава възможности. По разкриване на информация и изтичане на информация, аз е, е мисля малко по-различно от вас, когато не иска документи или не. Според мен, когато започнахме да работим в АЙОПА, сигнала е, че не, е, информация, ако, ако е конфиденциална информация, тя не се дава нито на вас, нито на никого. Аз е, не искам персонал ви нарушава правилата, просто искам да сме наясно. Това е, се разбира от само себе си, отговаря представителя на ЕЙПА. Понякога аз получавам от е, документи от е, бранша е, по, по различни пътища и Колкото до разкриване информация, готови сме да направим оценка на случаите, в които е, можем да е, предадем информацията на средното ниво, но вече това предстои. Благодаря за отговорите. Приключваме с тази точка от дневния ред дебатът ще продължи и без съмнение ще имаме и други срещи с вашите организации. Сега преминаваме към точка 6 в дневния ред. Годишен преглед на растежа на последния преглед беше направено предложение да се съсредоточим върху структурни реформи, повече инвестиции в Европа, отговорна фискална политика. Виждам, че бяха внесени много изменения, те са повече от 470. Разбирам се, вече имало среща с докладчите в Сянка, предвидени са още срещи. Днес имаме около 50 минути за този въпрос, но ще дам думата първо на докладчика госпожа Родригес. Благодаря, господин председател. Добре върви работата с докладчиците в Сянка и сега искам да докладвам пред комисията във връзка с внесените изменения. Те са многобройни, което говори за реалния интерес на парламентарната комисия към решаване на този въпрос. Както знаем, ние се намираме в специален контекст в Европа, по-конкретно кризи. Това предполага по категоричен и балансиран растеж. Ето защо Европейския парламент е, носи отговорността да излезе с ясен резултат е, по годишния преглед, годишния преглед на растежа и да даде идея за това как да се осигури категоричен и балансиран растеж. според мен парламента трябва да излезе с три доклада за е, годишния преглед на растежа, а най-важният е, следва да бъде прият от Комисията по економически въпроси. Ние смятаме, че по време на економическия семестър Европейския парламент трябва да засилва своята роля и постигаме реален напредък. Защото за първи път Европейският парламент е, може да изрази своите безпокойства и проблеми тук в Брюксел, преди комисията да приеме пакета за годишния растеж. Това е стъпка напред. Друга стъпка напред би беше когато председателят на Еврогрупата дойде в, пар... в парламента, за да изслуша исканията на парламента. Сега а, ние трябва да представим доклада преди пролетния съвет, за да може позицията на парламента да се отчете в по-голяма степен при взимането на окончателно решение. Нека сега да хвърля светлина върху въпросите, които бяха обсъдени с докладчиците в Сянка. Тук ще отразя и, въпро... и основните безпокойства. Първо, различните политики. Миналия път успяхме да включим фискална консолидация, инвестиции. Ние смятаме, че тази група от политики е навременна и актуална, но нека да обърнем внимание и на вътрешното търсене, защото то е много важно. То създава възможности за растеж, възможност за оползотворяване на потенциала на единния пазар, но понеже прогнозите за тази година не са особено розови, както всички знаем, така че трябва да компенсираме отрицателните прогнози с внимание към вътрешното търсене. Разбира се, европейската економика трябва да остане конкурентоспособна. И ние на това е, отделяме голямо внимание. По отношение на инвестициите, нека да сме наясно с това, че трябва да се приложи по-добре Европейския инвестиционен план в съответствие с стратегическите приоритети на този план за инвестиции. Всъщност е, това е приведено в съответствие с е, приоритетите на стратегията 2020. Освен това, трябва да се погрежим структурните фондове да бъдат е, в по-голямо съответствие с плановете с стратегията 2020. Според нас е много важно да се дооформи, доизгради банковия съюз и съюза на капиталовите пазари. По реформите – ние смятаме, че трябва да обмислим широк кръг от реформи пазара на труда, но също така научно-развойна дейност, събиране на данъци, публична администрация. Смятаме, че този широк кръг от реформи трябва да бъдат в центъра на предстоящите предстоящият съвет за конкурентоспособност. Това е новият инструмент, предложен от Европейската комисия. Що се отнася до фискалната консолидация, ние искаме подходът ни да се основава на фискална отговорност. Отчитаме, че някои държави членки все още имат много високо ниво на публичен дълг, което е повод за безпокойство. Следователно, трябва да продължим с усилията за фискална консолидация. Заедно с това смятаме, че друг фактор за намаляване на тази тежест е да се насърчава инвестициите и растежа. И за това припомняме съобщението на комисията за вграденият вградената гъвкавост в пакта за стабилност. Тази гъвкавост може да се използва за решаване на предизвикателствата, не на последно място, у нези, които напоследък се появиха във връзка с беженската криза. Освен това, обръщаме сериозно внимание на ситуацията в е, еврозоната, тъй като това е най-важната новост на годишния преглед на растежа. Смятаме, че еврозоната трябва да се разглежда като економически субект поради важното глобално въздействие, но също така и поради силната взаимозависимост между държавите, членуващи в еврозоната. Определено трябва и необходимо е да обърнем внимание на агрегираната фискална ситуация. На първо място фискалните политики в еврозоната. Така че те спазват фиска, изискването за фискална консолидация и обезпечаване на растежа. Второ, трябва да се оцени недостига на инвестиции в еврозоната и да видим по какъв начин можем да намалим този дефицит, като се разпределят инвестиционните дейности между държавите членки. Също така трябва да организираме диалог за това как да засилим економическото и социално сближаване в Европа. И освен това има нужда от дискусия за намаляване на дисбалансите. Те не са силни, но съществуват и са повод за безпокойство. И освен това води много интересна дискусия с докладчиците в Сянка, защото всъщност има два начина за намаляване на макроекономическите дисбаланси. На първо място, страните с дефицит трябва да намалят свои, могат да намалят а, своите а, заплати и да осъществяват вътрешна девалвация и следователно и да внасят по-малко. Резултатът от този подход обаче е изграждане на прегради пред развитието на Европа. Ето защо трябва да търсим друг начин за намаляване на макроекономическия баланс. Това трябва да се състои в усилия от страна на страните с дефицит, които трябва да станат по-конкурентоспособни и трябва също така да проведат необходимите реформи и инвестиции за тази цел. Заедно с това, страните с по-висок излишък, външен излишък, би следвало да дадат своя принос. Това означава тези страни да увеличат вътрешното търсене, като инвестират и осигурят по-високи заплати в съответствие с производителността. Дискусията е много важна. Е, тя трябва да се води задълбочено в рамките на годишния преглед на растежа и накрая е, няколко думи за управлението. Искам да напомня, че наскоро приехме тази позиция в Европейския парламент и трябва да се стремим към е, укрепване на ролята в Европейския парламент. Това означава, че парламентът ще трябва да има ясна позиция преди да бъде взето окончателно решение в съвета или в Европейския съвет. Това предполага много по-тясно взаимодействие между парламента, комисията и съвета. Аз съм настроена много позитивно към дискусията. Обедена съм, че докладът ще бъде убедителен и актуален, но предстои още работа с докладчите в Сянка. Ето защо ще бъде много интересно да изслушам мнението им по този и други въпроси. Сега. Докладчите в Сянка. Започваме с госпожа Пълнова. Благодаря ще се изкажа от името на господин Фербер. Благодаря на госпожа Родригес за свършената до сега работа и от името на докладчика в Сянка ще се спра на основните въпроси, така както ги вижда ЕНП. Първото, въпреки че проекто докладът е доста разумен, разделът за еврозоната съдържа няколко въпроси, по които сме настроени критично. Поставя се акцент върху излишъка в по текущата сметка и ги поставя някакси в отрицателен контекст. В НП ние бихме е, подчертали положителния ефект на доминото за цялата верига на е, стоеността. Докладът е, призовава агрегирания фиск... агрегираната фискална ситуация в Европа. Според нас това отклонява вниманието от страните, които не спазват пакта за стабилност. Е НП от подчертава отговорността всяка страна да решава проблемите, свързани с дисбаланса. По-нататък по отношение на симетричният баланс е погрешна концепция, тъй като отслабва силните. Ето защо ние настояваме за опит да се настигнат най-добрите резултати. Предвидени са и допълнителни показатели в семестъра. Това замъглява фокуса върху конкурентно способността. И ако бъдат включени тези допълнителни индикатори, както предлага комисията, ще трябва да се погрижим те да имат същия статут като останалите индикатори и да доведат до по-задълбочен преглед. Сред останалите ни приоритети, освен вече изредените, бихме искали повече акцент върху четири въпроса. Един от тях са проблемите на страните, които не спазват пакта за стабилност. Това трябва да се открои по-ясно. Има страни, чието растеж е нула поради непроведените структурни реформи. Проекто докладът не засяга този въпрос. Освен това, много държави членки не спазват конкретни препоръки по страни и освен това е, производителността като част от конкурентно способност е според нас основната част от процеса на европейския семестър. Що се отнася до измененията и компромисните измененията, така както това беше представено и обосновано от нашия докладчик в Сянка на вече проведената среща, има много, има обща основа с между нас и изменението на колегите от либералите и от ЕКР, но има някои изменения, включени в компромисните изменения, внесени от социалистите демократите, които се отклоняват от разумното становище на доклада. Ние смятаме, че има тези внесени изменения се разминават с нашите очаквания и тук е необходимо да се работи повече. Разчитаме на взаимодействие и нашият докладчик в Сянка ще спазва ангажимента. Госпожа Ван Сторк от името на консерваторите не може да участва, същото и господин Темоса и господин Папа Димулис от групата на Обединената левица ще вземе думата. Благодаря ви. Нашия докладчик всяка също отсъства. аз ще говоря е, вместо него. Искам да благодаря на госпожа Родриге за това, което е представила. Благодаря и за начина, по който представи доклада. Какви са възраженията на нашата политическа група? Имаме критики към европейския семестър и предложенията на комисията. Те са достатъчно добре известни. Може би трябва да кажа какво е необходимо да се промени, за да се говори по-положително. Съгласен съм с госпожа Родригес. Необходимо е да има един далеч по-убедителен растеж – а не тези анемични, несигурни признаци за растеж, които всъщност водят до повече вътрешно неравенство. Направеното до сега не е достатъчно, не е добро, трябват ни нови политики. Нека загърбим догмите на финансовата дисциплина Всъщност това са догми, които се прилагат едностранно и единствено водят до по-малко, а не повече инвестиции. Погледнете европейската економика и тази на САЩ. В е- еврозоната сега имаме по-голяма безработица и повече неравенство. Европейският парламент би трябвало също да има една далеч по-добре изразена роля при формирането на економическите политики. Тези политики е необходимо да целят устойчиво развитие. Също така ни трябва по-голяма гъвкавост, ако искаме растеж и инвестиции. Има и нещо, което липсва в плана за банковия съюз. Не се казва нищо за третия стълб и схемата за гарантиране на депозитите в ЕС. Според нас това е условие синекванон, защото то дава сигурност на спестителите и е гаранция за растеж – Съгласен съм също така с госпожа Родригес относно беженската криза. Тя се отразява на економическите политики. Според мнозина Шенген се е провалил и ние трябва да имаме някакъв мини Шенген или изобщо да забравим за Шенген. Аз съм съгласен с комисията и господин комисаря, а именно, че мини Шенген означава никакъв Шенген. Това е отказ от демокрацията и от доста от постиженията на държавите членки. Да не говорим колко би навредил на економиката. Не може да имаме някаква Европа лакарт. Харесва ни Европа, когато помага на фермерите, харесва ни, когато ни плаща по най-различни фондове, но когато се вземат определени решения в съвета и парламента и е необходимо да дадем единен отговор на беженската криза, това не ни харесва. Бихме искали наистина госпожа докладчика да разгледа възможностите е, за подпомагане на някои от държавите членки. Тези държави, които правят непредвидени разходи заради бежанската криза – Гърция е типичен пример. 85% от бежанците влизат през Гърция. Необходимо е да се огледат правилата за фискалния дефицит. Също така е необходимо да се обсъждат не само страните с дисбаланс и дефицит, а и страните, които недо също така имат сериозни проблеми. Благодаря, господин Гиголд. Първо искам да се извиня от името на докладчика ни в сянка. Ще се върна на ключовите послания в доклада. Благодаря много на колегата Родригес и за доброто сътрудничество между нас. Няколко забележки. Предложихме доста изменения с цел ясно изразена зелена политика в европейския семестър. Знаем, че това не е съгласувана позиция, но би подобрило европейския семестър. Той сега не е последователен. В доклада за годишния растеж се казва, че комисията ще използва стратегията до 2020 година и ще наблюдава това, което се прави по европейския семестър при последния кръг препоръки към европейския семестър всички идеи, свързани с фискална екологична политика, бяха отхвърлени. Отхвърлянето на екологичните препоръки трябва да се има предвид, че съм като отчетем, че всъщност самата комисия изисква от държавите членки да разработват зелена енергетика, да няма субсидии, но същевременно има страни, като Ирландия, например, които не могат да покрият целите за намаление на СО2 със съществуващите политики. E същевременно, ако включим екологичните политики в европейския семестър, ние ще изпълним договореното на срещата в Париж – както и целите по пакета за кръговата економика. Европейският парламент същевременно е наднационален законодател. Странно би било, ако парламентът не подкрепи оценката на комисията, че трябва да има по-добро равновесие между страните с излишък и дефицит. Обръщам се към НП. Говоря към представителя на НП. Вие сте партия с паневропейска традиция. Страните с дефицит са една от групите, но ако има дефицит, значи има и страни с излишък. Всъщност, Ако искате да имате само страни с излишък и без дефицит, ще трябва да си ги търсите по планетите в галактическата система. Наистина ми се иска ЕНП да се върне към една справедлива оценка въз основа на направеното от комисията. Мога и да цитирам от последния годишен доклад. Излишъка на ЕС е далеч над економически изискваното. Не виждаме тенденция за корекция. Страните с излишък би трябвало да предприемат решителни действия. Те трябва да бъдат наблюдавани – Държавите членки с голям излишък по текущата сметка би трябвало да насочат тези свръхспестявания към националната економика и увеличаване на инвестициите в нея. В противен случай има риск за растежа. Следователно, ние се надяваме, че не само докладчика, но и докладчиците в сянка най-вече ще стигнат до съгласие по тези точки и ще подходят по-европейски, вместо да изхождат от националните дебати в някои държави с излишък. Благодаря СПД, господин Вали. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за добрата и работа. Знаем, че не е никак лесно да се стигне до единна позиция в парламента. Виждаме го и при последните доклади. В конкретния доклад се разглеждат мерките за насърчаване на растежа. Самият аз предпочитам да говоря за развитие, не толкова за растеж, защото светът ни е свят на ограничените ресурси – има няколко стълба, които се предлагат от комисията, но подхода ми се струва доста уязвим, няма и съгласие между групите. Парламентът настоява на гъвкавост, социалистите най-вече, но гъвкавостта не ни дава решение на всички проблеми, като например на липсата на инвестиции в реалната економика. Няма ли обществени разходи, няма и инвестиции. Освен това, доходите си остават на едно и също ниво. И мнозина дори не са обхванати от статистиката за безработица не е достатъчно да имаме политики за предупреждение. Същото се отнася и до реформите. Ние не можем да обесценяваме валутите си, затова вместо това обесценяваме доходите на хората. Хората естествено не са особено доволни от това. И така стигаме до една абсолютно погрешна политика – да погледнем частните инвестиции. Разбира се, че те са много ценни, те са добре дошли за финансовото лоби, е, което би предпочело всичко да се разпродаде, вместо да бъде притежание на гражданите ни. Това е лоби с огромна власт. Економическата визия на комисията е абсолютно погрешна и европейските граждани го показаха на последните избори. Вече година и половина говорим за това. За да се намери спасение е необходимо да има повече обществени разходи, особено в държавите с висока безработица, тревожно висока безработица – Вземете фискалния пакт и някои други от споразуменията. Ами, ако имате проблем с дълга, вие се опитвате да го решите по всякакъв начин и така се стига до обществено недоволство. Вместо това трябва да се мисли за програма за развитие, така че проблемът с дълга да не се отразява толкова пагубно върху хората. И Свен го каза и някои други от колегите в залата. Най-сетне някой ме подкрепя, но мисля, че ситуацията с, тези свръх излишъци е ужасяваща. Какво означава това? Това само показва огромен дисбаланс. Храни... Е, страни като Холандия и Германия имат огромен свръхизлишък. Е, холандския излишък не е толкова важен, защото тяхното БВП е по-малко, но германския излишък естествено, че води до огромни последици. Тази ситуация е опасна, далеч по-опасна от това, което се говореше за страните в Южна Европа. Искам да представя някои идеи. Ние смятаме, във връзка с забавянето, политиката на Федералния резерв, кризата на новите економики, кризата с мигрантите, кризата с Европа, Близкия изток, референдума в Обединеното кралство и всичко това до какво води е, антиевропейски настроения, дори ултранационализъм. Очевидно има нещо ново нещо постидеологически, за да премахнем тази нестабилност, която влияе върху економиката и обществото на Европа. Има две решения, които са представени. Двете са погрешни. Едното решение на петимата председатели, това е лудост, да се поставя акцент върху суверенитета и технократския подход с огромни държави, с много силна роля на държавата. Това влияе зле върху демокрацията, защото технократските решения никога не са се харесвали. Национализма е, е свързан с опасността, с опасност от грешка. И третия път е да се даде на държавите е, възможност да решават е, фискалните и валучни политики и възможност е, за клауза за напускане на единната валута, защото единната валута пречи на страни като Гърция и напускане опт-аут от единната валута, за да има повече инвестиции. И също така устойчив растеж. Европейско сътрудничество за и да има фискално, фискална прозрачност, прозрачност за финансовите потоци, регламентиране на финансовите пазари, раз, регулиране на паралелната банкова система. И също така и сериозна и истинска борба срещу организираната престъпност. Има и други области на економическо сътрудничество, но нека да не връзваме ръцете на държавите членки. Без тази гъвкавост, без това освобождаване, ще, ще, се, ще се провалим. Така че е, аз за това предлагам нещо като трети път. Благодаря. От името на НСЕ заповядайте für ENF für, für diesen Bericht. Аз съм докладчицата в Сянка по този доклад. Приоритетите на годишния обзор на растежа са ясни, е, т.е. да ни е, придвижат напред е, по отношение на предходната година структу... инвестициите, структурните реформи и растеж, укрепване на бюджетите на домакинства, всички държави, на бюджетите на всички държави членки. Е, доклада е добре разработен. Това, което трябва да се направи при инвестициите, например, да се използват европейските, е, европейските фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ, той е, е потенциален източник говорим за публични инвестиции, не би да обаче да забравяме и, частни инвестиции и двата източника трябва да се свързват и да се разглеждат заедно. Важно е прилагането на третата, третия стълб и банковия съюз. Е, това е една неизбежна мярка, по която трябва да е, говорим и да обсъдим за страни, е, по отношение на страни, които функционират по-добре в сравнение с други, които все още предстои да извършат структурни реформи. И второ, когато говорим за структурни реформи, в доклада става дума за второ е, поколение от структурни реформи, което предлага, се предлагат. Не има много ясно как ще изглеждат те бих е, искала да видя структурните реформи, е, които се съдържат и в е, конкретните препоръки за страните, първо да бъдат осъществени, защото процента на тях на изпълнение е доста ограничен, доста малък все още. Едва, едва 11% от препоръките са изпълнени. Така че би трябвало първо тези страни, които са особено засегнали от кризата, би трябвало да прилагат много, много много по-голяма степен структурни реформи, отколкото други държави членки. За да наваксат конкурентоспособност, това е трябва да се... И това ще е смисъла на този е, доклад за годишния растеж, именно един да даде положителен стимул в тази посока на тези държави членки. Колкото до е, целите е, Европа 2020, които не са засегнати особено в е, е, структурните реформи, те трябва наистина да се влеят в европейския семестър. Тук трябва да търсим последователност и конвергенция. Това се отнася до поставянето на формулирането на цели и в Европейския съюз и от националните държави които трябва да бъдат предадени от националната държави на Европейската комисия, за да ги а, е, вземе предвид. И тук стигам до компромисите, които бяха постигнати на последното заседание на е, Сенките. Мисля, че положителният подход, е, който се съдържа в проекто доклада, не трябва да отслабва в компромисите решения, в компромисите текстове. Разбира се, има 22 компромиса, те са повечето балансирани. В пет от тях е, се припознавам аз и според мен трябва да се избягва грежна преценка на е, концентрацията в е, еврозоната. Тук се говори за симетрична адаптация от силното надценяване на евровалутата и е, така нататък. Това са. Вместо това ние говорим за съвсем други неща. Надявам се наистина, че при компромисите ще постигнем повече баланс и бих посъветвала да е, се отдалечим от е, студиите, а и да се посветим повече време на реалната политика. Благодаря. Така стигаме до спонтанните изказвания. Господин Мариас вече е заявил желание. Благодаря, господин председател. Искам да поговоря за публичното задлъжняване. Знаем, че Европейския съюз, особено след 2010 година, е един кредитен съюз. Същевременно държавите членки се превърнаха в кредитодатели и кредитополучатели. Но, както казах, ето вече имаме и кредитния съюз. Когато навлезем в такива отношения помежду си, например Гърция взема заеми от всички държави членки или чрез някакъв непряк механизъм, това, което се прави от Кипър и Испания, е ясно, че възниква проблем. Това не може повече да бъде е, равноправен съюз на държави. Възниква и въпросът каква е тогава ролята на институциите в Европейския съюз? Може ли изобщо комисията да бъде все още пазителка на договорите, след като е член на тройката и обслужва интересите на кредиторите? Същото въжи и за Европейската централна банка. Нима тя е независим финансов орган? Или вместо да се грижи за системните банки, също действа като член на тройката и защитава интересите на кредиторите. Да не говорим, че кредиторите купуват облигации от държавите членки на вторичния пазар. Ако не решим всички тези въпроси, Европейският съюз ще има огромен проблем. И ние отново ще трябва да говорим за дълга. И точно за това ми се струва, че е добре да говорим е, за кредитния съюз и това, което се случва. Гърция, освен това, има своя проблем с Германия заради военните репарации, но това са проблеми, които трябва да се решават. В противен случай нищо няма да постигнем. Ето, например, говори се за мутуализация на дълга. Има ли някакви конкретни предложения? На второ място, държавите членки, които вземат заеми. Може ли тук да се приложи украинския вариант? Украина прие тъй наречения херкат – прие разхвърлянето на плащанията във времето и от друга страна се реши, че Украина ще започне да плаща единствено ако отново отбележи растеж. Какво става в Гърция обаче? Виждаме, че вече хората са излезли на улицата и протестират, както нашите фермери. Това ще се случи и в други държави членки. Нека говорим сериозно, нека видим какво мислят и останалите политически групи. Ние в ЕКР и аз лично винаги ще бъда на разположение за разговор. Благодаря. Не знам дали докладчика иска да каже няколко думи в заключение. Е, е, кратка, ще кажа само, че съм много благодарна за проведената дискусия. Много полезна е тя за работата ми по окончателния блок от компромиси. Също така и фината настройка на компромисите, които вече са внесени. Няколко кратки коментара – Европа трябва да засили своята глобална конкурентоспособност и това не трябва да се прави с отрицателен настройка и подход. Трябва да мислим как да го постигнем същевременно, обаче да нямаме реални условия за възстановяване. Като говорим за реформи, реформите трябва да се използват за постигане на целите на Европа 2020, конкретно особено създаване на работни места, енергийния преход и е, цифровата революция. Трябва да имаме преди тези е, фактори, тези цели, както при реформи, така и при инвестициите. Когато говорим за цялостната фиска, фискален на политика, е, не смятам, че е полезно за еврозоната да гледа на себе си като на економическо дружество, но не трябва от друга страна да се използва това, за да се е, маскират отделните отговорности, да се е, бяга от отговорност е, в отделните държави членки. Сега говорим за макрополитика, когато говорим за фискални и економически политики но разбира се, това е намерението ми с новия вариант на компромисите, които ще предложа. И е, последното, много коментари бяха направени по това. Еврозоната очевидно има трудни проблеми, които трябва да се решават, за да се превърне тя в е, двигател за по-силно и по-балансирано възстановяване. Нашия доклад би трябвало да се използва също за решаване на тези проблеми много по целенасочен отколкото предишни. И пакетът на комисията, който отдава толкова внимание на проблемите в еврозоната, е, ние трябва да откликнем с, съответния е, интерес към е, тази тема и участие. Наистина ще се възползвам. Благодаря за направените бележки. Ще се възползвам максимално от тях. Две последни бележки. Комисията МПЛ също ще адаптира доклада си. Бюджетната комисия ще излезе със становище. Колкото до графика, ще се гласува в ЕКОН на 18 февруари, за да можем на, в втората февруарска сесия да имаме, да гласуваме на пленарна зала. И така свършваме, приключваме с пета точка от дневния ред, минаваме на тема разни. Ако няма, вдигам заседанието. Следващото заседание е на 15 февруари, понеделник след обед. Благодаря. Many thanks Right? Eh, for the help. Thank you, you. Thank you.